Okay, good afternoon, everybody. Welcome to this here. Здравейте. Добре дошли на всички. Моля ви да заемете, моля ви да заемете местата си. Аз съм тук и председателствам, защото съм най-възрастния член в отсъствието на председателя на заместник председателите. Първата точка е одобрение на дневния ред. Има ли някой да каже нещо по дневния ред? Мълчанието ще приема като знак, знак за съгласие, така че приемаме дневния ред. Втората точка съобщения на председателя. Имам едно много малко скромно съобщение. Искам просто да потвърдя, че имаме превод на всички езици днес. Но утре ще има един език по-малко, така че утре председателят, който ще председателства, ще ви каже а, кои езици ще са налични. Сега преминаваме И така, преминаваме към следващата точка. Това е общо разискване, свързано с Хоризонт 2020. Тези доклади ще бъдат разгледани М-блок. Госпожа Риера Маджуре, и нейният доклад ще бъде обсъден. Ще дадем думата първо на госпожа Мадуре, госпожа Кавалю ще е вторият оратор. Първо ще има по двама оратори, ще има думата, след това ще има а, изказването останалите депутати. Аз ще следя строго времето и ще ви прекъсвам, ако превишите времето си. А, ще разполагате с две минути. Това е по мое осмотрение. Ето защо, а, без а, повече увъртания и подробности. Ако госпожа Мадорел е готова, може да вземе думата. Благодаря, господин председателю. Приятно ми е да ви видя на председателското място. И така, позволете ми да представя този доклад. и да ви дам 9 основания за това, защо ние изготвихме този доклад по предложение на комисията. Първата причина е за да се противопоставим, да реагираме на кризата, не да преборим а, кризата. А, Но в борбата си срещу кризата Европейския съюз се опитва да засили економиката на знанието в рамките на Хоризонт 2020 година. Тази стратегия ще бъде успешна само ако се стимулират иновациите и ако се инвестира в ресурси. смятаме, че средствата трябва да бъдат отвоени. Средствата за новата рамкова програма в сравнение с средства отпуснати по старата рамкова програма. Без изследвания няма да има развитие, няма да има иновации, няма да има економически растеж към който се стремим ние внесохме изменения към доклада, така че да засилим нашия капацитет и да се е, опитаме да привлечем най-талантливите в съответния сектор. важно е да се инвестира в научно-изследователска и развойна дейност, така че да се постигнат целите, заложени в рамка на Хоризонт 2020. Трябва да се фокусираме върху иновационната верига. Трябва да има последователност и продължителност на започнатите действия. Трябва всички брънки от веригата да бъдат а, свързани и а, акцента трябва да падне върху всички от тях. Трябва да има прав... трябва балансът да бъде правилно разпределен между тези брънки от веригата. Важно е да се интегрират отделните етапи в иновационния цикъл. Има нужда и от, от, от управление на секторно ниво. Необходими са съответните подходи. Трябва да се фокусираме върху отделните концепции в доклада и трябва да се концентрираме върху върховите постижения. Трябва да се обучават най-талантливите и е, за да се направи това е необходимо тези действия да бъдат подплатени съответните средства, така че е, да бъдат насърчени тези върхови постижения. Рамкова програма номер 7 а, е, и средствата определени за нея бяха съкратени. Ам, бяха заложени цели за намаляване на вредните емисии и а, е, две трети от средствата трябва да бъдат предвидени за ВИ. социалните предизвикателства трябва да останат в основната структура на предложението, направено от комисията. Сигурност в обществото, това също е важна тема. От друга страна, трябва да се запази мира, сигурността, безопасността в България извинете, в Европа. Необходимо е да се внесат съответните изменения и а, целите заложени в програмата трябва да са по-отчетливи. Европейския съюз трябва да финансира иновациите в ам, държавите членки, да се насърчават нови идеи, нови нововведения. Ние бихме искали да засилим целите, свързани с трансграничното сътрудничество във всички сектори. Наблюдава се а, тенденция да се фокусират средства върху широкомащабни а, проекти, вместо да се търси вариант да се привличат нови, а, нови заинтересовани страни. Важно е да се а, инвестира не само в инфраструктура, а и в а, а, електронна инфраструктура. Важно е, е изследователи от целия Европейския съюз да могат да участват в е, изпълнението на съответните проекти. Позволете ми да кажа още нещо. По-късно може да се върнете на тези точки. Може ли само една секунда да кажа, че благодаря на секретарята на комисията, секретарята на моята политическа група, на моите сътрудници. Искам да им благодаря за тяхната помощ при изготвянето на, те, на този доклад. Благодаря на докладчите в Сянко, другите политически групи. Благодаря и на докладчиците от другите аспекти на стратегията Хоризонт 2020 година. Благодаря и на желанието на всички да се постигне консенсус. Благодаря и на председателството на съвета с общи усилия. Ние ще се справим. Благодаря ви. А, преди това се споразумяхме колко време ще се отдели на всеки оратор, така че за това ви а, прекъснах, за да мога да съм сроки към другите. Госпожа Карвалю, имате думата. Президент. Е, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, дами и господа, бих искала да благодаря на колегите в самото начало, а не в края, Искам да благодаря на докладчиците по други доклади, моите докладчици в Сянка, колегите от НП и също така съвета за доброто сътрудничество. Конкретният доклад се отнася до програмата Хоризонт 2020 година. Това проистича от доклада на госпожа Мадорел и развива в повече подробности това, което е изложено в доклада на госпожа Мадорел. Моят принос към доклада се състои от четири основни компонента. Първо, най-високи научни постижения и по-широко участие. Това трябва да бъде основната движеща сила в основата на хоризонта 2020 година. Това се отнася и до разширяването на участието с цел да се насърчават най-високи научни постижения в цяла Европа и да се възприема и гарантира подходът отдолу нагоре при осигуряване на високи научни постижения. Трябва да възприемем подхода стълба към най-високи научни постижения. За това съм внесла редица изменения, за да се гарантира тази стълба към най-добри научни постижения, включително чрез една добра система на твининг. Втория компонент е създаване на взаимни връзки в рамките на Хоризонт 2020 година. Има конкретни мерки заложени в доклада. Целта им е да се укрепят взаимните връзки между двете програми. Особено това се отнася до положително ценените проекти, които иначе не биха могли да получат финансиране поради бюджетни ограничения финансирането на продължаването на научно-изследователски проекти в рамките на Хоризонт 2020 година, например пилотни и демонстрационни проекти. Също така да се гарантира прякото използване на натрупаните знания в резултат изпълнението, изпълнението на проекти. Повишаване на конкурентоспособността на европейските отрасли бяха внесени редица изменения. Не трябва да ограничаваме понятието на конкурентоспособност и не трябва да го включваме само в стълба за промишленост. Малките и средни предприятия са от ключово значение за укрепване на конкурентоспособността на европейската промишленост и включих редица изменения за тази цел. Например, създаване на иновационни ваучери. Също така по-добро научно координиране и взаимовръзка между трите стълба. Това е изключително важно. Някои хоризонтални въпроси бяха укрепени, например научното координиране в връзка с теми, които са обхванати от цялата програма Хоризонт 2020. Засилен диалог между учените, осигуряване на баланс между половете. Уважаеми дами и господа, що се отнася до приоритети, които вече са включени в предложението на комисията, към тях добавих редица теми, които според мен са изключително важни. И те не са според мен достатъчно застъпени в предложението на комисията. Това са водата, природни бедствия, включително горски пожари, съхраняване на енергия енергията и производство на енергия. Преди да приключа, искам още веднъж да подчертая факта, че като цяло моят доклад отговаря и е в съответствие с доклада на госпожа Мадурел, с изключение на факта, който искам да спомена, че реших да запазя темата наука в обществото в група 6, докато госпожа Мадурел предпочита тази тема да бъде включена в първия стълб. В заключение бих искала да кажа, че с нетърпение очаквам становища и коментари от моите колеги. С огромно удоволствие очаквам продължаването на нашето плодотворно сътрудничество. Благодаря ви много. Благодаря ви много, госпожо Карвалио, и много ви благодаря, че спазихте отреденото ви време. Много сме ви благодарни за това. Сега докладчиците в сянка. Първо, госпожа Дел Кастилио, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Аз в момента замествам докладчика Всянко от НП. За съжаление, той не може да присъства, но утре той ще участва в заседанието на комисията. И той ме помоли от негово име да каже следното. Първо, поздравления към госпожа Мадурел за прекрасния проекто доклад който разглежда много важни въпроси и ще служи като добра основа за предстоящото обсъждане. Бих искал да изразя моята благодарност към нея за плодотворното сътрудничество по това досие. През последните месеци парламентът е разработил един последователен силен подход към основните въпроси, свързани с Хоризонт 2020 година. Но, което е още по-важно, ние разработихме и развихме идеята за решаващата роля на новата политика в областта на иновациите и научно-изследователската дейност и ролята на тази политика в бъдещето на Европа. Приветствам ясната позиция на госпожа Мадурел. Що се отнася до увеличаването на бюджета до 100 милиона, милиарда, извинете, евро. Тя също така предвижда по разумно обединяване и взаимодействие на темите в рамките на шесте предизвикателства пред обществото. Това отговаря на важните за общество проблеми, като необходимост от сигурност и безопасност. В момента Европа е изправена пред бюджетни ограничения, които пречат да се посвети достатъчно внимание ресурси на тези теми. Най-високите научни постижения и по-широкото участие в Хоризонт 2020 година ще бъдат сред най-важните ни задачи. Разбира се, това може да стане реално само ако има положени усилия от страна на държавите членки. Обаче Хоризонт 2020 година трябва да предостави необходимите инструменти, за да се укрепят на високите научни постижения и иновации. Европа ще може изцяло да реализира своя потенциал – това е необходимо, за да можем да бъдем конкурентоспособни в международен мащаб. Акцентът, който поставя госпожа Мадурел върху нуждите на програма Хоризонт 2020 година, трябва да бъдат подкрепени. За съжаление не са отчетени изцяло. Необходимо е да има достатъчно ясни формулировки, особено що се отнася до дейностите, свързани с сигурността. Има редица неща, тук още написани от колегата. Но може би ще трябва да спра тук и може би ще имам по-късно възможност да направя някои бележки. И последното изречение е парламентът трябва да включи Хоризонт 2020 година там, където трябва да бъде мястото на Хоризонт 2020, а именно дебата за економически растеж. Председателя, благодаря ви. Може би по-късно ще има възможност да имате въз... да може да се изкажете. Сега госпожа Хол. Имате думата за две минути. Аз говоря от името на Хатчинсън, който, за съжаление, има закъснение на полета му и не можа да пристигне на време. Искам да благодаря на докладчиците за техните доклади и да подчертая 3-4 неща. Хоризонт 2020 не е само рамкова програма, не става дума само за научни изследвания, а и за иновации. Но изглежда има е, опит да се измести акцента върху фундаменталните изследвания. Фундаменталните изследвания и иноваторството са важни, нужен е интегриран подход. Докладчиците и съветът а, предлагат да се раздели а, шестото предизвикателство пред обществото на две части и да се създаде седмо предизвикателство. Но това разделение не е удачно, тъй като по този начин може да се загуби аспекта на социалните науки, що се отнася до сигурността. Има и екологичен аспект към въпросите на сигурността. Ако ги разделим, тогава човешкият екологичен елемент могат да бъдат загубени. На трето място, докладчикът във всяка от името на АЛДЕ е съгласен с принципите за заделяне на 50% от бюджета, но не е много убеден дали трябва да се фиксира определен процент. За малките и средни предприятия най-важното е да имат рамкова програма, която да е опростена, която да им позволява лесно да участват. Осъзнава се важността на малките и средни предприятия в процеса, но не е сигурно дали заделянето на конкретна сума в бюджета за целта е верният отговор. Също заделянето на две трети от бюджета за енергетиката за възобновяеми енергии. Знаем, че възобновяемите енергии във всички сценарии имат да, да играят важна роля, така че е необходимо да има изследвания в тази област. Благодаря ви много. Следваща е госпожа Форта за около две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата докладчици за огромната им работа. Благодаря на всички докладчици за това, че приобщиха много хора в изготвянето на докладите си. Искам да се спра на високите постижения за финансирането, за открития достъп като приоритети. Целта е да се подкрепи най-добрите научни изследвания в Европа. Въпросът за улесняване на участието е, е важно, но това не трябва да уврежда високите научни постижения. Има а, идея да се а, разшири аспекта, свързан с високите постижения. Аз покрепям подхода на Карвайо да се използват кохезионни фондове, други фондове да се създаде синергия между тях, е, за да може да се постигнат амбициите, които сме си поставили. Но това е разширено участие, което иска да бъде включено в стълба, свързан с високите постижения, може да увреди на идеята за отлични научно-изследователски резултати. За това, според мен, трябва да има по-голяма координация между различните политики. Аз съм се срещнала с много заинтересовани страни. Всички те искат да има повече средства, които да са заделени за това, което смятат те за важно. Зная, че в бъдеще ще възникнат и други предизвикателства и това, което е вярно днес, може би няма да е така през 2012 което изисква определена гъвкавост. Относно разширяване на участието на малките и средни предприятия. Аз винаги съм подчертавала, че това може да се постигне чрез упростяване на процедурите. Има държави членки, които искат да постигнат големи научно-изследователски резултати. Те настояват да се реализират малки и средно големи проекти, за да се увеличи участието на малките и средни предприятия. Въпросът за открития достъп, особено в някои сфери на науката, е уместен, но това не може да стане устойчиво без да се подкопаят някои въпроси, свързани с публикациите на научните резултати, т.е. тези разходи за публикуване трябва да бъдат отчетени и трябва да се предвиди малко гъвкавост. Освен това се предлага да има ръководни съвети, но не бихме искали да има прекалена бюрокрация. Що се отнася до равенството между мъжете и жените и мъжете и жените, които се връщат след прекъсване на а, стажа им, а, трябва да имат право да получат а, нужната подкрепа. Председателят, госпожа Матая, вие сте а, записана като докладчик в сянка, но вие сте също и в списъка за следващия блок на обсъждане. Искате ли да кажете нещо? Съвсем накратко, господин председател. Искам също най-напред да благодаря на колегите за тяхната работа. Това е първа размяна на мнения по тези два доклада, но вече на този етап е ясно, че тези два доклада се стиковат много добре. Много работа е свършена, за да се стигне до този момент. Искам да поставя един-два въпроса. Искам да подкрепя предложенията, които бяха направени. Считам, че като цяло двамата докладчици се умяха да изготвят предложения, които ще ни позволят европейските научни изследвания да бъдат поставени в центъра на вниманието, независимо от кризата, която преживяваме в момента. Въпросът за човешките ресурси е изключително важен. Няма научни изследвания без научни работници. Ситуацията е различна в различните държави. Друг е въпросът за последователността на изследванията и за мястото на социалните, на хуманитарните науки. Може би тук има повече спорове. Бих искала да се съглася с предложенията на докладчиците. Считам, че трябва да продължат изследванията и в сферата на сигурността. Социалните науки, хуманитарните науки са изключително важни за формирането на нашето общество затова, според мен, те трябва да бъдат е, неразривна част от приоритетите ни. Искам е, да направя два-три кратки коментара по въпроси, които ни бяха повдигнати. На първо място, нуждата от разпределение на е, научно-изследователската инфраструктура. Ако искаме да имаме общо европейски проекти, трябва да можем да използваме налични те инфраструктури, всички институции трябва да имат възможност да работят при еднакви условия. Това не може да стане изведнъж, но е важно. На второ място, необходимо е да има по-добра координация между трите стълба. В противен случай има риск да имаме три паралелни програми, а ние искаме да имаме един цялостен подход. И на последно място за участието на малките и средни предприятия. Аз голяма степен съм съгласна с направените предложения, но имам някои съмнения, свързани с а, инструментите. Няма да се спирам обаче подробно на тази тематика. Вече споменах за важността на човешките ресурси. Председателят, сега давам думата на останалите желащи да се изказват. Господин Квадрас, Цукалас, Дескастилио и Ниблер. И госпожа Гростет също ще бъде добавена в списъка. Ще следваме реда, в който бяха направени заявките. Господин Видал Квадрес. Благодаря, господин председателю. Първите ми думи ще са отправени към докладчика и моите поздравления към докладчика. Стратегията Хоризонт 2020 показва колко сложен характер имат всички аспекти, всички проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Не беше така просто да се обработи този огромен обем информация и всичко да бъде приведено в нормални рамки. Доклад на госпора Ирейра е много добре съставен и обяснява всички елементи, свързани с създаването на Хоризонт 2020. Подчертава се ролята на малките и средни предприятия. Казва се, че поне 15% от бюджета трябва да бъде предоставен на тези действия. Трябва да се дадат средства на изследователите, така че те да могат да се занимават със своята дейност. Комисията, освен това, е задължена да информира Европейския парламент е, за начина по който протича изпълнението на програмата и трябва да има съзвучие между тази програма и кохезионната политика. Госпожа Риера, вие споменахте, че м, няма някакви, по-скоро не трябва да се допускат някакви административни осложнения, да няма административен товар трябва процедурите между стратегия Хоризонт 2020 година и кохезионните фондове да бъдат опростени, трябва да бъдат взети предвид и малките и средни предприятия, защото те могат да дадат един импулс за създаването на това европейско научно-изследователско пространство. Господин Сукалас, имате две минути. Εκτενείς ευχαριστίες στις εισηγήτριες. Благодаря на докладчика. Някои неща, които искам да спомена. Слушах госпожа Мадорел и се съгласих, когато тя каза, че ние трябва да се поговорим за това програмата да бъде финансирана а, достатъчно. В противен случай няма да бъдат постигнати целите. В научните изследвания не можем да имаме централно управлявана програма и система, ако всички действия не са подплатени с съответните финансови средства. Смятам, че недостатъчното финансиране на научните изследвания не е следствие от економическата криза. Економическата криза е точно резултат от това, че ние не сме успели да достигнем тези 3% цел, които са заложени в Лисабонския договор. Питам се какво ще да стане, ако го бяхме направили. Сега имаме стратегията 2020 и ние трябва да сме а, много твърди и решителни при постигането на заложените цели в стратегията. Говорим за иновации и технологии. Но ако искаме е, да се развиваме е, на световно ниво, ние трябва да се фокусираме върху това колко важни са целите и какво трябва да направим, за да ги постигнем. Структурните фондове не се използват винаги по най-удачния начин в държавите членки. Средствата по този фонд може да се а, използват а, междусекторно в рамките на Хоризонт 2020. И така, на последно място. Като си имат предвид резултатите постигнати следствено следствие развойна дейност, трябва да се даде възможност на гражданите да имат достъп до резултатите от научно-изследователските дейности, защото те са резултат от а, разходването на техните средства. Да, разбирам, че а, вие сте развълнуван, но все пак трябва да се придържаме в определеното време. Госпожа Де Кастилю, благодаря, господин председателю, съвсем накратко. Говорих от името на Кристиан Елър. Ам при първото ми изказване. Сега ще говоря от свое име. Искам да благодаря и от свое име е, на докладчик. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Те си свършиха работата отлично. Искам да се спра на две неща, кои две щекотливи теми. Първо, става въпроса за международното сътрудничество. Госпожа Мадорел спомена тази тема в рамките на хоризонталните аспекти, които могат да бъдат намерени в стратегията Хоризонт 2020. Тази стратегия трябва да бъде подкрепена. Това е нещо добро. Добре е да се определи определен процент от минимални мерки и цели, които трябва да бъдат постигнати. В противен случай тази стратегия ще остане да виси във въздуха. Освен това, важно е да има научно-изследователска инфраструктура. Може би трябва да се предвиди надграждане на тази инфраструктура, да се използват научни инструменти в международен мащаб. Това е нещо добро. Трябва да се постигне баланс между научно-изследователските центрове и предприятията. Исках да спомена тези две неща и а, когато имам възможност, пак ще а, се включа. Благодаря ви. А, това не е, беше речта на господин Елис, госпожа Ниблер. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, аз също ще направя няколко коментара. Първо искам да благодаря на докладчика, госпожа Мадорел и е, искам да благодаря на колегата е, Карвалю. Те засегнаха много важни теми, теми, които сме е, обсъждали тук, искаме да обсъждаме и в бъдеще. Аз подкрепям предложението на комисията. Искам да кажа, че наистина е, Предложението е добро, включва, включва всички основни елементи в себе си. Научно-изследователска рамкова програма, това е добро предложение според мен и трябва да подкрепим комисията. Има някои а, въпроси, които ме занимават. Надявам се да има с кого да ги обсъдя. А, първо, подкрепа, която се предвижда за университети, научно-изследователски институти, малки и средни предприятия и така нататък. Искам да попитам дали трябва да бъдат уеднаквени тези средства, предвидени за подпомагане, независимо за какво обединение става въпрос. защото да речем някои научно-изследователски институти могат да са страшени от съкръщения на средствата, докато а, други, да речем, е, е, крупни предприятия да получат по-големи средства. Ам, не може ли разпределението да стане чрез международните партньорски мрежи? Интересуваме какво смятат колегите по този въпрос. Аз имам а, своите е, резерви квоти за насърчаване на малките и средни предприятия. Говори се за 15%. Въпросът ми е, не може ли да бъде увеличен този процент? Искам да засегне друга тема, свързана с културното наследство, тема, която е а, изключена от докладите. Може би чрез а, изменения а, бих включила тази тема отново. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. По доклада на госпожа Мадорел, Тело се съдържат много добри предложения има акцент върху високите постижения. Това е изключително важно за Европа. Съществуването на такива центрове по компетентност трябва да се подкрепят. Нужно е да се опростят процедурите, за да могат малките и средни предприятия да участват по-добре. Необходимо е това да се приложи на практика. Искам да изразя едно съжаление. Международното сътрудничество малко се споменава в доклада на госпожа Мадорел. Съжалявам за това, защото считам, че е важно този въпрос да бъде част от а, нашата а, работа. Научните изследвания, свързани с борбата срещу инфекционните заболявания в а, развиващите се държави е изключително важен. По доклада на госпожа Карвайо, тук също имам едно съжаление, което искам да изразя. В доклада има доста изменения, които се опитват да, за, да поправят недостатъчният акцент, който се поставя върху здравеопазването. Освен това, трябва да се настоява да се постигне целта от 3% от БВП за научни изследвания. Благодаря. Господин Ройл има думата за 2 минути. Господин председателю, много се радвам, че мога под ваше председателство да взема думата. Относно изследванията, искам да направя следния коментар. Когато има ограничени финансови средства, а се иска висок резултат, и има претен, претенции да се насърчават а, а, високонаучните постижения, то а, трябва да се занимавам с следния въпрос. Какво правим за тези области, в които ам, темата, свързана с а, върховите постижения, въобще не е а, релеванта, не е от значение. Освен това, средствата, които се, се предоставят за конкурентоспособност, там а, винаги се съчетава една инициатива, свързана с върхови постижения а, и тази идея се обединява с един нискоразвит регион. И в една така конкурентна среда се отпускат финансовите средства. Колега засегна следния въпрос, свързан с а, структурните средства и економическите средства. Насърчаването на върховите постижения трябва да стане в тези области, в които те все още е, не са развити. Искам да помоля колегите от държави членки, които не са получили толкова много средства от тази област, нека да насърчаваме тези деца, които са свързани с постигането на върхови научни постижения. Това трябва да имаме предвид, когато се отпускат средства за определени цели. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега, господин Скинер, вие казахте, че само за една минута ще се изкажете. Да, добре. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за уводните им думи. И до сега имаше някои неща, които бяха казани много пъти. Растеж, работни места, това е добре. И ние трябва винаги да мислим за това. Подкрепям докладчиците, когато те подчертават значението на това. Проблемът с фундаменталната наука за съжаление не е нещо, което създава много работни места, много работни места в лабораторията. Така че нека да сме по-внимателни, когато говорим за фундаменталната наука. Разбира се, това е нещо важно, но ние не се стремим към това или поне не би трябвало да се стремим към това, ако искаме да изградим стълба към най-високи научни постижения. По член 6 искам да кажа нещо, което вече казах на докладчика. Дали се вмесих в една минута? Very good. I would have let you go on. Да, много добре. Аз бих ви позволил по-нататък да говорите. Сега докладчика по сегашната рамкова програма господин Бузек да вземе думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че в момента обсъждаме много интересното предложение за осмата рамкова програма с прекрасното име Хоризонт 2020 година. Поздравления за двете ни докладчици. Вие двете подготвихте много добри доклади. Имам съвсем конкретен въпрос към Европейската комисия и съвета, които са представени тук в тази зала. Една от най-сложните теми преди 7 години беше темата разпространяването на най-високи научни постижения и разширяването на участието. Разширяването на участието без да се подкопава висотата на научните постижения. Но ние не бяхме особено успешни, що се отнася до седма рамкова програма. Има някои много конкретни предложения, които бяха изразени днес, както и преди няколко седмици. И задавам въпрос към Европейската комисия и съвета. По четири теми. Първо, що се отнася до взаимодействието между Хоризонт 2020 година и структурните фондове интелигентната специализация и партньорства за знания. Втора точка. Научно-изследователска дейност, и инфраструктурата за нея, открит достъп и също така печат за качество. Има предложения, които са внесени в тази насока. Номер 3. Малките и средни проекти или малките и средни предприятия общ смисъл. Как да ги привлечем, как да подкрепим такива проекти и да ги разширим. И последно, номер 4. Формулата за мащаба на стоиността на единица продукция. Това е нещо много важно за мобилността на изследователите. И също така това въжи и за програмата Мария Склодовска Кюри. Ако вие бихте могли да отговорите на тези въпроси, много ще се радвам. Благодаря ви, господин председател. Председател, благодаря ви, господин Бузък. Вие всички много добре справихте. И сега мога да предложа на докладчиците да се изкажат, ако биха желали. Госпожо Карвалио, бихте ли искали да се изкажете? Госпожа Мадуре, но не забравяйте, че вие в началото използвахте повече време. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, че отново ми давате думата. Бих искала да отговоря на това, което беше казано. Първо, бих искала да благодаря на всички за изказванията и за ентусиазма и за интереса. Отбелязвам, всичко, което беше казано. Разбира се, много от тези въпроси съм обсъждала с някои от вас в лични разговори. С докладчите Сянка и госпожа Карвалю работихме по два доклада. Бих искала да подчертая, това, че работихме в съвършенна хармония. Госпожа Кастию, говориш от името на докладчика Всянко от НФ. Това са въпроси, които обсъждахме с него много пъти, но тя, независимо от това, подчерта значението на въпроса за бюджета. И разбира се, когато имаме достатъчно средства, за реализирането на програма Хоризонт 2020 година. Аз повече няма да говоря за бюджета. Мисля си, че тук всичко е ясно. Що се отнася до баланса на половете, то аз нямах възможност и време да се спра на този важен въпрос, когато взех думата за пръв път. Но ние се, се стремим да засилим ролята на тази програма като образец на гарантиране на равенството на половете. И има изменения внесени точно в тази насока. Смятаме, че Хоризонт 2020 година трябва да стане още една стъпка напред. При утвърждаване на равнопоставеността и трябва да имаме излична разпоредба за равенството на половете. И разбира се, тук трябва да засилим и участието на жените в програмата Хоризонт 2020 година и също така трябва като цяло да засилим изследователската дейност в сферата на равенството на половете. Ние предлагаме нова разпоредба която да позволи да се гарантира достъп на обществеността до резултатите от изследванията, финансирани по програма Хоризонт 2020 година. Доста колеги говориха тук за това. Също така говорихме за открит достъп до информация за състоянието на финансираните проекти. Разбира се, имаше много други въпроси. За съжаление нямам възможности и време да отговоря на всички подробно, но си отбелязах всичко, което беше казано и ако искате да обсъдите с мен конкретни въпроси в двустранен порядък, с удоволствие ще ги обсъдя с вас. Много ви благодаря. Абсолютно съм убеден, че колегите с радост ще обсъдят двустранен порядък с вас нещата. Преди да дам думата на госпожа Карвалио, колеги, искам да ви информирам, че ние ще дадем думата на Европейската комисия след края на третия блок на това съвместно обсъждане. Надявам се, че ще можем да го направим и да получим отговор от комисията на всички въпроси, поставени по време на обсъждането. Госпожа Карвалев, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на всички колеги за техните коментари. Няма да мога да отговоря на всички тях. Бих искала само да спра на някои от моментите. Много колеги говориха за разширяването на участието. Това е една тема, на която аз обръщам специално внимание в предложението. Господин Бузека зададе въпрос към комисията. Всички те са отразени в моя доклад. Печат за качеството, по-добър баланс на инфраструктурата, на научно-изследователската дейност и т.н. Инициативата за най-високи научни постижения, издигната от господин Ройл, е една много добра инициатива. С радост ще включим в втория етап на внасянето на изменения. Що се отнася до международното сътрудничество, то вероятно не е много подробно отразено това в доклада на госпожа Мадурел, но в моя доклад конкретно се спирам на такова международно сътрудничество, особено целевото сътрудничество с ключови партньори, например енергетика с Бразилия, бедности, обусловени, болести обусловени от бедността, това е нашето партньорство с развиващите се страни, много технологическо сътрудничество с САЩ, Австралия, Южна Африка. Така че наистина отделям внимание в достатъчна степен на международното сътрудничество. Що се отнася до здравеопазването, то може би няма много изменения по тази тема, но аз обърнах специално внимание на здравеопазването и на европейската научно-изследователска дейност в тази сфера. Имаме няколко изменения, които са насочени към по-добра координация на това, което се прави в Европа в областта на здравеопазването, така че да можем по-добре да обменяме информация и данни, и данни така че, например, учените, които работят върху редки болести, да могат да си сътрудничат не само в рамките на Хоризонт 2020 година, но и да изграждат мостове със своите колеги в други държави членки. Надявам се. Надявам се, че това ще даде по-конкретни насоки за това, що се отнася до изследванията. Разбира се, включих други въпроси. Бих искал още веднъж да благодаря на всички за техните изказвания. Благодаря ви за вашето изказване. С това приключваме разискванията по първия блок в нашия съвместен дебат. Благодаря на всички за изказванията и за това, че толкова дисциплинирано спазвахте времето. Сега преминаваме към втория блок по въпросите свързани с иновациите и технологията. Давам първа думата на госпожа Матаяс. Ще ви помоля да говорите не повече от 5 минути. Много ви благодаря. Имате думата. Е, благодаря ви, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които работиха заедно с мен при изготвянето на това първоначално предложение. Получих много предложения от тяхна страна. Това е предложение, което е свързано с доклада на господин Ламбертс и се отнася до Института за иновации и технологии. Това е неговия доклад. Аз се занимавам с центровете за иновации и технологии и по какъв начин може всичко това да допринесе към по-новаторска Европа. В законодателното предложение на комисията този въпрос е засегнат само в един член. Тоест само се маркира това, което се съдържа в приложение по въпросите за новацията. Аз искам да се включат в основната част на, на законодателното предложение, въпросите свързани с иновациите и да подчертаем какви са нашите желания за развитието на тези иновации и технологии. Това, което се казва в доклада е, че до сега не сме имали институт, който да е по-различен от тези, които се занимават с енергетиката, промените в климата и прочие. Сега в предложението на комисията се разширява бюджета до 3,5 милиарда евро и ние искаме да дадем своята подкрепа за това. Искаме да има един институт, а не три отделни звена, които да се обединят заедно. ЕИТ е единственият орган, който ще ни позволи ефективно да обвържем индустрията, научните среди и образованието, за да получим най-добра възвръщаемост. 25% е финансирането от публични средства, 75% от частния сектор. Това ще ни даде най-добра възможност да използваме ефекта на лоста. Общностите за знание и инновации иновации трябва да се доразвият, но трябва да помним, че трябва да се отдаде приоритет на обучението. Всъщност, нуждаем се от конкретна програма за стипендии за научни изследвания, свързани с промишлеността като цяло. ЕИ трябва да финансира програми и стипендии, за да могат младите учени да работят по програми на ЕИТ и след това да може да се гарантира работа на тези младежи, след като приключат стажовете им. Това ще допринесе за създаването на нови работни места, въпрос, който е от ключово значение за Европа. Трябва да укрепим и участието на малките и средни предприятия. Това трябва да бъде наш виш приоритет. На следващо място много внимателно да разработим мерки и стратегии, които са насочени към кластерите, които да бъдат по-равномерно разположени в Европа, а не да се базират само в малко на брой държави, в малко на брой региони. Трябва да разширим географския обхват. И на последно място, господин председателю, до сега ЕИТ не е постигнал особени резултати, най-вече според мен, поради това, че му липсваха някои елементи, което не му позволи да се превърне в център на високите технологии в Европа. Ние се нуждаем от инфраструктури, нуждаем се от инфраструктури за ЕИТ. Европейската комисия трябва да разгледа възможността да се използва Страсбург като седалище на института. Има едно просто основание за това. Днес Страсбург се разглежда по-скоро като проблем от нашите граждани, а не като решение. Хоризонт 2020 и ЕИТ като истински европейски програми могат да отговорят на идеята за нашето обединение за добавена стойност, с увеличаването на бюджета, с, с търсенето на истински дом за института, мисля, че Страсбург има какво да предложи, има добра инфраструктура, красив град. Ако се, можем да се превърн, да превърнем Страсбург в столица на научните изследвания и иновациите. Това ще е от полза за всички граждани, включително на тези на Страсбург. Вместо сега да се използва огромната инфраструктура там само за 3,5 дни в месеца. Правя това предложение в бъдеще да представим една истинска европейска марка това е предложение, което може да се струва трудно, но е важно, що се отнася до изграждането на една бъдеща Европа на научните изследвания и иноваторството. Аз чрез това предложение искам да подкрепя научните изследвания, технологиите и иновациите в Европа. Благодаря, аз ви позволих да говорите по-дълго, <laughs> стига да успеете да не, да не се налага да ходим в Страсбург. Мисля, че колегите с внимание слушаха това ваше предложение. Господин Ламберт за 5 минути. Благодаря, господин председател. Е, искам да се извиня за закъснението. Бях задържан в Комисията по економическите въпроси, т.е. не съм пил някъде бира. В следващите 55 минути мога да обяснявам за енти път въпроса за ЕИД. Имате, знаете какво имам предвид. В моя доклад може да видите как се вписва той в целия пакет. От самото начало трябва да кажа, че за мен е трудно да намеря въпроси, по които да съм в конфликт с останалите докладчици или докладчиците в сянка. Ще се спра само на няколко неща. В моя доклад аз подчертавам първият елемент, който е подобряване на конкурентоспособността. Искаме повече конкурентност при използването на бюджетните средства от Европейския съюз не да се прави е, избирателен подбор на проекти. Искаме да се включи повече конкуренция в цялата система. Това на първо място. На второ място, необходимо е да говорим и за ливарич. Обсъдихме го на заседанието с докладчиците в Сянка миналата седмица. ЕИТ предлага такъв леверидж. Знаете за съотношението 25% публични средства и 75% от други източници. Ние искаме средствата да е, идват за реализиране на проекти от други източници, най-вече от частния сектор. Ако един проект се финансира цяло от пари от Европейския съюз, някой може да се помисли, че има нещо нередно в този проект, защото никой не вижда нищо ценно в него, за да го финансира. Ето защо искам едно евро от средствата за Европейския съюз да привлича повече евра от други източници. За малките и средни предприятия ние сме сред онези, които искаме засилване на реалното участие на малките и средни предприятия. Ние сме на едно мнение с унези от вас, които искат да се увеличат процентите от 20 на 50. Всички, които са работили в частния сектор, които са работили с многонационални компании, с малки и средни предприятия, знаят, че се работи по различен начин с тях. Не може да говорите с едно малко или средно предприятие по същия начин, както с IBM. Трябва да говорим на езика на малките и средни предприятия, не на езика само на големите корпорации. И по този начин ще се постигне баланс в използването на средствата. На следващо място бихме искали да се постигне нещо повече по реализирането на използването на социалните науки и хуманитарните науки. Не считаме, че а, те трябва просто да бъдат а, а, на периферията. Всеки трябва да предлага нужните модели за иновации, за да може да се предлагат решения, които действат. Технологията не е решение. Тя е един аспект, който трябва да се съчетае с нещо друго. Ако искате да намалите енергопотреблението си или изхвърлянето на храни, трябва да се промени поведението, не само технологиите, за да се постигне истинска промяна. Затова е необходимо да се съчетават всички тези състави. Трябва да се включат въпросите на социалните науки и хуманитарните науки, когато се предлагат проекти за предизвикателствата пред обществото. Трябва да свършим по-добра работа в разпространяването на резултатите, те да бъдат достъпни защото когато някой предлага някаква новаторско а, решение, то не трябва да остава само а, в затворен кръг. Трябва да се използва широко. Трябва да имаме правила за участие, които да насърчават свободното движение на знания в обществото, дори по-бързо, отколкото е, за по-бързото реализиране на практика на новаторските решения. Ние искаме да имаме отворени общества. Някои от вас искат да се направи повече за сигурността, отбраната, иновациите. Позволете ми да кажа съвсем откровено, че не съм наивник и че не виждам защо европейската индустрия да не бъде силна в тези области. Това не е обаче в компетенциите на Европейския съюз аз съм за Европейския съюз за отбрана и че отбраната трябва да се превърне в компетентност на Европейския съюз. За сега обаче е национална компетентност и трябва да се финансира от националните бюджети. Когато се превърне отбраната в европейски въпрос, тогава аз бих подкрепил финансирането на такива дейности. Ако се запаза тези 80 милиарда, бих подкрепил използването им в случай, че това е европейска компетенция. Но ако не, правителствата са тези, които трябва да намерят липсващите им средства. Така че това е по моя доклад. Опитах се да коментирам и останалите пет. Председателят, благодаря ви. Сега бих е, искал да дам думата на докладчиците в сянка на господин Цукалас е, най-напред. Ако разбира се желаете, може да вземете думата за две минути. Благодаря, господин председател. Само няколко неща е, свързани с доклада за Европейски институт за инновации и технологии съгласна, че е, всички чухме е, тук за 80-те елемента, за бюджета, за правилата, за седалището, е, за въпроса свързан с общностите за знания и иновации, тяхното финансиране, проследяването на техните действия. и други органи, е, да следи работа на други органи, които ще бъдат е, включени в е, съответните действия. Текста има какво да каже, съдържа много важни аспекти в себе си и не смятам, че трябва да се съкръщава и бюджета за ОЗИ, общности за знание и иновации както беше казано, 3,7 на 3,2 в доклада на Мадорел. Смятам, че ОЗИ трябва а, да бъдат подкрепени със съответните финансови средства. трябва да се промени начина по който се предоставят средствата на ОЗИ. Говоря за метод 3.3, там където се засягат и новите ОЗИ, Общности за знания и иновации. Трябва да се търсят и средносрочни е, решения. Ще внеса предложения, които да, под, да допринесат за подобряването на докладите. Благодаря, каза председателя. Сега господин Йохансен има думата. За две минути. Thank you very much. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчиците за доброто сътрудничество. И да се надявам, че ще стигнем тези 90% мнозинство при гласуването. Стратегията Хоризонт 2020, аз изпълням кога а, беше а, обявена тази стратегия. след като посетихме различни е, центрове и институти, научно-изследователски институти, разбрахме, че е важно да има сътрудничество между числователските центрове и промишлеността. Това е важно да се включи в работа на Европейския институт за инновации и технология, ЕИТ. Имам въпроса, свързан с различните ози и процесите около тях. Те трябва да са отворени към всичките 16. А, всички ози трябва да бъдат включени, когато се обсъжда а, бюджета. Сътрудничеството между тях е много важно. Тези ози, които ще бъдат избрани, трябва ем, да бъдат финансирани и трябва да работят съвместно с ЕИТ. Друг коментар, свързан с интелектуалните права и е, открития достъп, свободния достъп. Това е много важна тема, която трябва да бъде предмет на нашите дискусии. трябва да се помисли за интелектуалните права, в същото време трябва да се помисли за свободния достъп, да има сътрудничество между отделните платформи. И така, е, искам да кажа нещо по доклада Матиас. Там ЕИТ е, получава допълнителни е, измерения отвъд отговорностите, свързани с ОЗИ. Може ли да има някакъв а, коментар и по тази тема да разясним а, тези елементи преди да внесем нашите изменения? Благодаря. Сега господин Ван Нистерой, имате думата. Благодаря. Е, няколко коментара, свързани с докладите. Аз не съм толкова убеден това, което каза господин Селбър. Какво точно искате да постигнете с тези средносрочни мерки, да обърнете посоката, да смените а, не с да? Правете тези неща, които ще доведат до а, осезами резултати. Да, а, докладите са добри, но темата е по-широко обхватна. От друга страна, въпросът е свързва как да се подбират кикс или ози. Подходът, който е в момента е по-добър. Отвореният подход да се остави за по-нататък. Господин Р, Р каза, че е важно да бъдат включени всички държави членки в процеса. има много по-голям потенциал, а тези ози, тези общности са недостатъчни. Ако видите върха на нашия триъгълник, ще видите какви възможности има. Важно е да се ам, създават и нови възможности, които да бъдат а, подплатени със съответните бюджетни средства. Не трябва да се правят големи компромиси, само и само да се постигнат ам, високи а, научни резултати. ЕНП ще изготви предложение, което да включва в себе си постигнато на по-добри резултати в бъдеще. Това, което исках да кажа. Благодаря ви. Благодаря Господин Ламбер, може да вземете думата отново, ако поискате, като докладчик в сянка? Не. Добре, сега ще дам думата на докладчик в сянка от ЕКР. Това съм аз. Аз не съм толкова убеден от постиженията или от преимуществата, които ще простичат от работата на ЕИТА. Смятам, че сме прекалено амбициозни по отношение на бюджета, прекалено амбициозни по отношение на броя на КИКС или ОЗИ. И аз ще внеса изменения в тази посока. Това е което исках да кажа. Сега ще дам думата на госпожа Карвалю. Благодаря. Искам да благодаря на двамата докладчици. Искам да благодаря за доброто сътрудничество с всички колеги, не само с докладчиците в Сянка. Искам да подчертая, че ние е, трябва да се придържаме към същата е, същия начин на мислене, за това, че да има синергии е, с структурните фондове, да има сътрудничество между отделните участващи страни, да има съфинансиране, да се създават регионални а, центрове, които също да бъдат финансирани от бюджета, да се обогати работата на ЕИТ. Освен това ще има и внесени нови изменения към Хоризонт 2020, отнасящи се до ЕИТА. Има нужда в Европа да бъдат създадени работни места и трите кикс са е един добър инструмент за постигането на тази цел. Този елемент трябва да бъде избутан на преден а, план и да се предвиди в стартирането на работата на различните кикс или ози. Благодаря. Сега а, видео Two minutes. <coughs> no, uh, Mr. President, I wanted... Господин председател, исках да се изкажа по доклада на господин Скинер, така че ще изчакам той да се изкаже първо. Добре. Мисля, че аз бях най-кратък този след обед. Не знам дали искате и по двата доклада да говорим. Добре, съвсем накратко искам да кажа – нещо по един-два въпроса, които е добре да отчитаме, когато говорим за ЕИТ. Първо, смятам, че трябва трябва да обвържем по-тясно общностите за знания и иновации с европейската научно следователска инфраструктура. И що се отнася до обучението, включително и обучението на работното място, трябва да вържам тази идея повече с програма Мария Склодовска Кюри. Много е важно ЕИТ да бъде изваден от е, Хоризонт 2020, защото има ниша за дейността на ЕИТ. Има възможност чрез ЕИТ да се разработва нишата, каквато е подпомагането и създаването на новозапочващи фирми, фирми, които току-що започват своята дейност. По този начин можем да свържем ЕИТА с най-предприемаческите, най-инновативните дейности в Европа. Това, което трябва да направим, е да направим така, защото Еита да позволява да се отприщи потенциала и то в кратко време, внесохме изменения в този смисъл, господин председател. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Сега господин Оди има думата. Благодаря ви, господин председател. Спомням си как, когато работихме върху междинния преглед на седма рамкова програма, експертите, които извършваха оценката, ни помолиха да спрем да създаваме нови изследователски структури. Смятам, че трябва да сме много внимателни, наистина, защото нараства броя на различни структури. Разбира се, много е хубава идея, е, много е хубава идеята да имаме тези общности за знания и иновации, да се подкрепят е, фундаменталните изследвания – но е важно все пак да имаме практически резултати. Всичко това е много добре, но не трябва да имаме прекалено много различни структури. Задавам си въпроса, доколко изобщо е полезен ЕИТ. Това е една допълнителна структура. Каква е целта на този институт – Говореше се за това, че той ще се стреми да получава за финансиране от частния сектор, но дали наистина трябва да се създават нови управителни органи, да се назначават различни ръководни кадри? За мен това е плашещо. Броят структури, които създаваме в Европейския съюз, ще трябва да се занимава единствено и само с това да разяснява с какво се занимават. Цялата тази идея за общностите, за знание и иновации под егидата на ЕИТ ме кара да поискам уверение, че ЕИТ е наистина нещо, което е полезно за Европейския съюз. Аз съм член на Комисията по бюджетен контрол. Има десетки агенции и всички те имат свои управителни съвети, и всеки от членовете на тези управителни съвети смята, че то е голяма работа. Все пак бих искал да има определен политически контрол от Европейския съюз. Нямам намерение да внасям изменения, но бих искал да се постигне съгласие между политическите групи председателите и директорите на тези органи да се назначават от Европейската комисия и да бъдат отстранявани от длъжност, ако се види, че те не спазват целите на Европейския съюз, защото в край на краищата тези структури за това съществуват да подпомагат постигането на целите на Европейския съюз. Управителния комитет на ЕИТА избира директор, избира председател. Това са хора с много правомощия. И мисля, че трябва да се преразгледа устава на ЕИТА и да се създаде наистина някаква политическа връзка между дейността на този орган и целите на Европейския съюз. Аз подкрепям това, което каза колегата Матиас за идеята за Страсбург. Госпожа Матия знае какво е добре за Страсбург, но все пак може би общината в Страсбург и френското правителство трябва да решат какво трябва да се прави. Да, продължава дебата за това къде трябва да бъде седалището на Европейския парламент, но какво общо ние имаме с това? Дали трябва изобщо да обсъждаме къде трябва да бъде седалището на парламента и може би не само за Страсбург това въжи? Мисля, че по-скоро трябва да помислим за това да се разходват по-малко парите на дънакоплатеца, да се намали въглеродния отпечатък, но мисля си, че тази прекомерна фиксация върху Страсбург няма да помогне този орган ЕИТА да подпомага иновациите. А, може би грешката беше моя, казва председателята. Благодаря ви. Споделям вашите чувства в много отношения. Обеден съм, че госпожа Матиес беше по-конструктивна в своето предложение, отколкото беше моята реакция на нейното предложение. Остана много малко време, заделено за този блок. Бих дал възможност на двамата докладчици да се изкажат, ако те имат желание. Госпожа Матаес, искате ли да се изкажете накратко? Да, благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Искам да благодаря на колегите за техните отзиви и коментари. Съвсем накратко ще се спра на някои основни моменти. Господин Цукалас се изказа много правилно, съгласен съм с него. Господин Йохансън, да, съгласна съм и с вас. Трябва да направим нещо свързано с подбора на кластери или общности. В момента имаме 7 годишен период. Това е дълъг период. Много неща могат да се случат за 7 години. Мисля, че трябва да изберем друг метод за подбор и трябва да предприемем това заедно с Европейската комисия. През 2013 година картина, също така ще трябва да отговорим на въпроса за предизвикателствата пред обществото. Що се отнася до образованието и обучението? Отново това е свързано с общностите за знания и иновации. Трябва да може да осигурим финансиране на различни нива. Това най-вече въжи за образованието и обучението – има мрежа от университети с новаторски програми, които ще могат да обучават младите хора в цяла Европа. Няма нужда да създаваме триъгълника във всяка една сфера от дейността, но трябва да помислим също така, че ще има проекти с различни мащаби, съответно с различни потребности от финансиране. Към вас, господин председател. Обедена съм в това, че и те има потенциал, но разбира се, ние ще трябва да продължим нашето обсъждане по тази тема. Ако искаме наистина да постигнем Европа на знанието и иновациите, ЕИТ тук има важна роля. Госпожа Пилар Декастио говореше за новосъздадените предприятия а господин Оди говореше за това, че нямаме нужда от повече структури и говореше по ключовия въпрос за прозрачността и сега накрая за Страсбург. Разбира се, наясно съм, че съответните компетентни френски органи трябва да се произнесат за Страсбург, но аз исках Страсбург да бъде домаки на една институция, която е институция за всички нас. Това беше конструктивна идея. Идеята ми беше да предложим нещо на Франция и на Страсбург. И мисля си, че в тежки времена, като днешните, не трябва да се страхуваме от подобни предложения. Някой казва, че не е уместно да се прави такова предложение. Кое ще бъде уместното предложение? Ние нищо не отнемаме от Страсбург, тъкмо обратното, ние добавяме нещо към Страсбург. Ще има институция, която ще работи всеки ден в Страсбург, а не като парламента. Мисля, че сградите в Страсбург са много хубави. Няма нужда да се използват само 4 дни в месеца. Благодаря, господин Ламберт. Да, благодаря. Няма да мога да отговоря на всичките коментари но мисля, че по някои въпроси трябва просто да признаем, че имаме различия с нетърпение очаквам вашите изменения. Исках да отговоря само на някой от вас. С нетърпение очаквам вашите изменения, господин Ламберт, защото вие ще ни позволите да разгадаем кода за това как по-добре да обединим различни инструменти и как да използваме ЕИТ за тази цел. Така че, ако успеете в това начинание, изцяло ще ви подкрепям. Така че аз съм много отворен към вашите предложения. Е, сега по това, което каза Жан-Пьер. Две неща имаше в вашето изказване. Едно за броя на институциите и второто за ЕИТ. Дали има полза от тази институция или не. Не става дума за създаване на някаква империя. Трябва ясно да казваме нещата и аз ще те държа в течение. Трябва да видим по какъв начин може да се запази гъвкавост на инструментите, като времено се изисква повече отчетност. Тук съм съгласен с теб. Малко съм по-скептичен Миналата седмица в Страсбург имахме възможност да, убием една институция, Европейската банка за възстановяване и развитие, която дублира дейността си с Европейската инвестиционна банка. Мисля, че колективно можем да направим малко почистване в всички тези множество институции, които съществуват в е, Хоризонт 2020 трябва да се разгледат също институциите, защото всяка институция действа в е, своя тесен периметър. Аз съм за открит дебат, как да се рационализира всичко това. Мисля, че малко късно това да стане в е, Хоризонт 2020. Може би трябва да насочим вниманието си върху това, което вече има, вместо да се увеличава броя на инструментите. Но в Хоризонт 2020 има клауза за средносрочен преглед. Трябва да се направи там именно критична оценка на наличните институции, защото можем по-добре да изразходваме средствата си. Трябва да имаме по-малко структури, аз съм готов критично да бъдат разгледани всички тези аспекти. Благодаря. Благодаря. С това приключваме разговорите ни по този блок от съвместния дебат. Искам да се извиня, защото трябва да тръгвам, тъй като трябва да участвам по друга точка в една друга комисия. Ние приключихме по тази част. Благодаря на всички, че спазихте времето. Сега ще отстъпя председателското място и ще поканя междувременно господин Скинер да ни въведе в третия блок. Така че нищо лично, но аз си тръгвам. Няма да коментирам това. Е, да, много голямо изкушение да направя няколко коментар, но няма. Тази тема се отнася до целият пакет Хоризонт 2020 и целият Европейски съюз трябва да се включи ядрената физика и ядрените изследвания в Хоризонт 2020. Не става дума за това държавите, дали държавите членки ще използват или не ядрената енергетика. Става дума за използването на резултатите от научни изследвания. И ние трябва да включим всички отрасли на науката. Знам, че членовете на тази комисия имат много силни становища, що се отнася до този въпрос и най-вече бъдещето на ядрената енергетика, особено след инцидента в Фукушима, миналата година. Обаче това не ни освобождава от това, че трябва да правим сериозни решения, свързани с фундаменталната наука. И ние нямаме, що се отнася до пакета, същите права да даваме съгласие, да внасяме изменения, както в други сфери, но мисля, че не трябва да се въздържаме от внасяне на изменения или да коментираме, когато ние искаме да изкажем нашето мнение как трябва да се развиват нещата. Искам да кажа, че аз имах много добри обсъждания с докладчиците в Сянка по този доклад и всички те искаха да дадат своя принос за това обсъждане, а не само да изказват критични бележки. И тъй като аз съм от друга комисия, за мен е много положително, да видя една такава добра атмосфера за работа и обсъждане. И сега на... по въпроса за хоризонталните мерки. Както вече казах, този доклад предвижда хоризонтални мерки, които са включени и които ще работят успоредно с другите доклади по този пакет. Това се отнася, например, до процедурите за упростяване, намаляването на административната тежест, нещо особено важно за МСП, които сега не са били достатъчно представени в ядрените изследвания. Малко е трудно да си представим как те могат да участват, обаче има начини, по които и те могат да участват и благодаря на докладчите всяка, които ми посочиха кои са тези начини. Също е така научно и следователски институти страдат от е, административна тежест и нямат е, необходимите средства, които имат, например, големите фирми. затова е важно да се внедрят новаторски финансови инструменти за подпомагане на МСП и други структури, които страдат в сегашната криза. Трето, по международното сътрудничество, това е нещо основополагащо. Трябва да разберем, че ние работим в международен контекст. За да се отговори на инцидента в Фукушима и за да се работи по предотвратяването на подобни инциденти, смятам, че аспектът международно сътрудничество трябва да се засили в хоризонт 2020 година чрез тези доклади. Президент Ван Ромпой на срещна върха, посветена на ядрената безопасност и сигурност, че е необходимо да създаде необходимата култура за това е важно да създадат стандарти за ядрена безопасност в цял свят. Ние знаем, че за разлика от финансовата криза, ядрените инциденти и проблемите в ядрената сфера могат да създадат много сериозни проблеми. Необходимо да създаде високо ниво на ядрена безопасност и Високите стандарти в Европа трябва да станат стандарти за цял свят. За целта ние трябва да подпомагаме на държавите, които в момента провеждат или са на ниво, което им позволява да започнат да провеждат изследвания в сферата на ядрената физика. В момента обсъждаме резултатите от проверката на безопасност на всички АЕЦ и смятам, че трябва да помним това в светлината на ядрената безопасност подчертава, че безопасността на работните условия, особено за всички, които работят в съответната сфера, означава, че трябва да се засили безопасността на всички, които работят в тази сфера. И търчет и бъдещия термоядрен синтез. Аз знам, че и ИТЕР няма нужда да се разглежда изолирано. Както ви знаете, предложението на комисията не се включва ИТЕР за финансирането по Хоризонт 2020 година или многогодишна финансова рамка. Това може да бъде стратегически въпрос, но този въпрос ще бъде предмета на дебата в съвета и смятам, че парламента трябва да изрази своето мнение по ясен и последователен начин. А това е, че ИТЕР задължително трябва да се финансира. Ако не чрез други средства, то поне чрез многогодишната финансова рамка. Има много причини за това. Поради яснотата и прозрачността, необходими за бюджет, но също така е много важно Европейския съюз ясно да заяви, че ние продължаваме да сме ангажирани с финансиране на бъдещето на термоядрения синтез като източник на енергия. Смятам, че много европейски държави ясно заявиха това. Разбирам, че комисията много енергично изпълнява своята роля и знам колко хора в Европейския парламент биха искали да имат важна роля, но ИТЕР е прекалено важен проект, за да му позволим да загине. Освен това, инфраструктурата ЧЕТ позволява да натрупаме повече знания за енергията в резултат от термоядрения синтез и трябва да позволим да финансираме както JET, така и ИТЕР че трябва да започне да функционира пълноценно от 2020 година. И ако има някакви прекъсни в финансирането, просто учениците ще напуснат, ще отидат да работят някъде другаде и просто тези проекти ще загинат от само себе си. Ще се отнася до ИТЕР и други проекти, свързани с термоядрения синтез не означава, че трябва да се откажем от енергийната ефективност. Обаче виждаме, че в бюджета се предлага твърде малко увеличаване. И е необходимо да се увеличи много повече финансирането за термоядрения синтез при положение, че все още не са финализирани обсъжданият по бюджет, ние все още не знаем колко ще бъде бюджета за проектите, свързани с термоядрения синтез, но аз мисля, че можем да съгласим, че трябва да поискаме по-висок бюджет за тези проекти и програми. Благодаря, господин председател. Грация, колега. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Скинер. Сега ще изслушаме докладчиците в сянка. Всъщност само един от тях е тук. Квалитни. А... Искам най-напред да благодаря на докладчика за балансирания му доклад от високо качество. Той поставя акцент върху европейския стратегически план, който вече е прият за сферата на технологиите и целите, които се поставя Съюза до 2050 година. Той споделя инициативата за ядрения синтез, който да е устойчив. Важно е да се извърши научна подготовка, да се отчитат най-важните елементи, дали е държавите използват или не ядрена енергия, ядрените изследвания служат за това да поддържаме конкурентоспособността на Европа в тази област, защото иначе може да пострада нашата конкурентоспособност в бъдеще. Аз не споделям изцяло идеята да се постигне споразумение а, своевременно за ИТЕР, но аз считам, че трябва да отправим послание като заявим, че що се отнася от тази жизненно важна за Европа технология, е необходимо да се инвестира в нейното развитие и трябва да подкрепим други допълнителни проекти за ядрен синтез, за да се подкрепи ИТЕР, да се предвидят средства за тази цел в многодишната финансова рамка. Аз а, поставям въпроса за административните разходи до 13,5% според този документ, обичайно това е 8%. Като цяло бюджета подценява важността на ядрения синтез и могат да се използват економиите за, финал, за административни цели, именно за финансиране на изследвания в ядрения синтез. Относно реакторите от четвърто поколение, които ще бъдат а, а, създадени в международен а, план, ние трябва и тук да запазим своята конкурентоспособност. И аз ще предложа това под формата на изменения. Забравих да ви кажа, че две минути е времето за докладчиците в сянга. Но вие така ленче спазихте вашето време, господин Кройцман. Много е жалко, че професор Панайотов не може да присъства, но той ме помоли да предам неговото изказване като докладчик в сянка и това, което иска да кажа на докладчика. Хоризонт 2020 година цели да осигури високи научни постижения, като отговори на предизвикателствата пред обществото и европейските граждани. Програмата за научни изследвания обучение на Европейската общност за атомна енергия в допълнение към рамковата програма за науч... научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 година има правилното ниво на амбиции и този Докладът е важен за дългосрочната стратегия на Европейския съюз. Независимо от това, дали държавите членки ще решат да продължат да използват ядрената енергетика, ние трябва да имаме сериозна основа за подпомагане на научно-изследователската дейност и обучението и за, да, и за да гарантираме безопасност и сигурност на ядрената енергия. Необходимо е да осигурим експертните знания и ресурси и да насърчаваме високите научни постижения чрез необходимото и достатъчно финансиране. Защото това е част от стратегията за нисковъглеродна економика. Необходимо е да се гарантира достатъчно финансиране и да се подпомага сътрудничеството на европейско ниво. Много е важно да се изгради по-силно и по-всеобхватно европейско научно-изследователско пространство. Много е важно да създава и запазва знанието, като особено важно е тук да се обърне вниманието на безопасността, сигурността и извеждането на експлуатация на устарелите яйца. Затова изключително е важно е да се осигури сътрудничество и за целта е необходимо да бъдат ясно определени приоритетите, сред които са високи стандарти за ядрена безопасност и сигурност. Трябва да подобрим сътрудничеството с трети страни и да привлечем повече научни работници в Европейския съюз за да можем да отговорим не само на регионалните, но и глобалните предизвикателства. За това е необходимо да се гарантира достатъчно финансиране за тази важна сфера. Благодаря ви. Благодаря, колега. Господин Видал Квадро. Благодаря, господин председател. Бих искал да се изкажа по няколко положителни аспекта в доклада на колегата Скинер, например неговата позиция по финансирането на ИТЕР. Наистина, това финансиране трябва да бъде извън многогодишната финансова рамка. Съгласен съм с това. Той говореше за значението на международното сътрудничество в ядерния сектор с цел да бъдат подобрени нашите вече високи стандарти за безопасност и сигурност. Съгласен съм и с това, както и с загрижеността на господин Скинер за работните условия, но тези, които работят по тези проекти и също хора, които работят с ядрени материали. Смятам, че всичко това ще допринесе за това Европа да запази своята водеща позиция в този сектор. По този начин ще може Европа не само да запази своите ресурси, но и да привлече ресурси извън Европейския съюз. Нашата система е една от най-добрите, ако не най-добрата в света. Що се отнася до целия пакет, то аз мятам, че има какво да се подобри. особено що се отнася до това, което всички смятаме, че е проблем. Ние искаме средствата от Европейския съюз да се разходват по оптимален начин. За целта трябва обществеността да знае за тези средства. Трябва да се разпространя повече информация за това как се разпределят тези средства. Необходимо е да се гарантира максимална прозрачност в тази сфера. един от основните недостатъци на ЕМАС е, че в крайна сметка научно следователската дейност не се превръща в конкретни продукти. Ние трябва да отчитаме и това, че за да можем да направим стъпката от знание към продукт за пазара, първо трябва все пак да създадем знания, да генерираме знания. Тези два аспекта се допълват взаимно и се укрепват взаимно. Интервенто превисто, мистер Хелмер. Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря на докладчика за отличната му работа аз съм в необичайна позиция напълно да се съглася с казаното от господин Скинер. Той спомена Фукушима. Някои от колегите в комисията имат резерви за ядрената енергия и нейната безопасност. Неодавна участвах в дебат в един британски университет по тази тема и когато се подготвях за дебата, бях изненадан колко безопасна е ядрената енергия, много по-безопасна от използването на термалната или дори до водната енергия. Много повече хора загиват, отколкото тези трима души, за които се вдига толкова медиен шум, когато те стават жертва на ядрен инцидента. Що се отнася до ядрения синтез, много от хората от моята група, включително и аз, бихме искали да има участие индивидуално държавите членки, а не чрез Европейския съюз, но тъй като това може да стане само чрез Европейския съюз, мисля, че трябва да продължим да го правим, защото цената е твърде висока, ако пренебрегнем а, фактите. Така че поздравления, Питър! Господин Оди е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Няколко коментара. Искам да приветствам високото качество на доклада и да припомня, че имаме общ научно-изследователски център, който върши отлична работа. Има очакване от страна на гражданите за безопасност на ядрената енергия. Трябва също да се направят изследвания за извеждането от експлуатация на атомните централи. Нашите централи трябва да се развиват, когато остареят, да бъдат заменени с нови, да се спазват най-високите стандарти от Европейския съюз. На следващо място за срока на програмата. Има проблем а, между седмата рамкова програма и програмата Евратум. Спомняме се, че бяха взети спешни мерки. Комисията съвсем уместно предложи Евратум да се отни след инцидента в Окушима. Не зная как бихме могли в този регламент да отчетем факта, Хоризонт 2020 ще имат още 5 години допълнително. По какъв начин може да се увеличи с 5 години Евратум, за да съвпадне с крайния срок на Хоризонт 2020, да не се прибързва. Трябва да се гласува това удължение. Съветът има пълни правомощия по това досие. Парламентът само дава свое становище. Но държавните и правителствени глави, министрите ни трябва да разберат, че трябва да се отчита и мнението на парламента като израз на демокрацията и парламента трябва да участва в съвместно вземане на решения. Не зная дали чрез изменение не бихме могли допълнително да включим Европейския парламент като с консултативни функции при реализирането на програмата. Разочароващо е обаче, че парламента само се консултира, а ние водим дебати само когато предстои гласуване по съвместно вземане на решение. Колегата Бутикофер има думата. Ораторът говори без микрофон. Äh, Благодаря, госпожо председател. Аз не исках да взимам думата, но след като колегата Хелмар а, говори за нашия бундесканцлер и няма тук представител на ЦДУ, аз искам да кажа нещо в нейна защита, че решението свързано с атомната енергия беше правилно. Кофер, е, пасямо ла парола. Благодаря, господин Ботикофер, за вашето изказване. Сега давам думата на господин Шмидт от комисията, който ще засегне всички въпроси, които бяха обсъдени до сега. Благодаря, господин председател, Нека поздравя всички докладчици и докладчици в сянка за отличната работа, която са свършили. Разбира се, работим а, а, под напрежение, защото по всички тези теми, които бяха засегнати, се говори и за пари, и за бюджет. Ще се концентрирам върху няколко неща. Първо, структурата на Хоризонт 2020. Радвам се да видя, че повечето от докладчите и докладчите в Сянка те е, се присъединяват към структурата, предложена от комисията, структурата свързана с иновациите. И искам да кажа, че ние е, обаче не искаме да се разделя приоритет 6 и сигурността да се изолира в а, отделна област. Тук говорим за общи социални предизвикателства. Ако говорите за тероризъм, сигурността на гражданите, това са неща, кои, които имат социално-економически происход. Радвам се, че това беше очертано и господин Ламбер, че има връзка между двата елемента. Второто нещо, което искаме да спомена е въпросът свързан с разширяването, увеличаването на участието и че Хоризонт 2020 е стратегия, която ще е от полза за всички, не за отделни държави членки. Господин Бутиков е спомена това. Ние сме загрижени от това да има разделение между иновациите и изследванията, разделение между а, държави и региони. А, ние искаме да, а, да се изгради тази стълба а, до а, постигането на върхови научни постижения. Необходимо са структурните фондове, говорим за инвестиции, говорим за инвестиране в капацитет, в нови университети, в ново модерно оборудване и така нататък. Хоризонт 2020 години ще включи в себе си редица действия, които да включат това разширяване. И тези дейности няма да са част от първия стъп на върховите постижения. Тези действия ще бъдат включени в социална, социално предизвикателство 6. Господин Бусев говори за Ирачек, за ам, високите научни предложения, говореше за твининг като подход за тиминг, обединяване на екипи и така нататък. Преди няколко седмици председателят на Макс Планк общество каза, че иска да поеме своята отговорност като призовава да бъдат обединени различни екипи в Европейския съюз и по този начин да се даде възможност на източниците на върховите постижения да бъдат включени в системата. Разширяването на обхвата за нас е от изключително голямо значение. Господа Мотарево и господин Кавалю, трябва да са сигурни, че тази тема е сред нашите приоритети. На следващото място въпросът е свързани с бюджета. Видяхме, че е, има проценти, включени в доклада на госпожа Маротел за отделни дейности. Трябва да има гъвкавост в рамките на, в рамките на бюджета, защото ам, вече ам, няколко пъти видяхме дали става въпрос за феномена лудът, за болестта луда крава или за болестта шап. А, виждаме, че а, или пък а, птичия грип, виждаме как средства се насочват в една посока. За това казвам, трябва да сме гъвкави по отношение на бюджета. На четвърто място, нещо, което исках да кажа, въпрос свързан с промишлеността и малките и средни предприятия. Някои от вас споменаха, че а, трябва малките и средни предприятия и промишлеността да бъдат върнати обратно в а, програмата. Това е необходимо повече от всякога. Ам, малките и средни предприятия трябва да бъдат насърчени чрез съответната програма. Има обаче някои аспекти, за които трябва да сме по-внимателни. Много е модерно да се говори за свободен достъп и за публикуване на информация, но това не, не става въпрос тук само за ам, публично финансиране. а, обаче да не стане така, че се стигне до промишленост, която участва в, в, в съфинансирането. Нека да има открит достъп, но трябва да сме внимателни при какви условия и при изпълнението на какви критерии. На пето място а, искам да спомена упростяването на процедурите. Госпожа Ниблев подчерта важността на упростяването. Това е лайт мотива на, хоризонта, на Хоризонт 2020. Съществува а, притеснение, а, че а, се включват дублиращи се категории. Имаше представител на Сметната палата, господин Балко. Той взе участие в изслушване, организирано от НП. Той каза, ако искате да упростите процедурите, нека да а, да има една ставка, която да се прилага за, всик, за всички участници, да има една ставка за всички преки а, помощи и плащания. Така че ако искате упростяване, нека да няма различни ам, а, ставки, свързани с финансирането. ако а, ставките бъдат запазени такива, каквито са в рамките на а, рамкова програма 7, а, то ще се стигне до осложнения. Ето защо ви призовавам. Нека да работим за упростяване а, в унисон с предложението на комисията. Малките и средни предприятия, те са фрагментирани. А, днес те са малко и средни предприятия, утре вече не са. Трябва а, в тази връзка, пак казвам, да има единни ставки, така че да не се стига до осложнения. Нещата трябва да са прости. Някои неща, а, свързани с доклада на а, господин Скинер. Вие подчертахте важността от това да има а, ядрена сигурност, да се подкрепи а, проекта ИТЕР. Дори и тези, които не подкрепят ядрената ен, е, енергетика, необходимо е да бъдат запазени някои ядрени а, реактори в Европейския съюз. А, те постепенно да бъдат изведени от експлоатация, за което обаче е необходимо време и експертен опит. Важно е все още а, да разполагаме с експертния опит, възоснова на който да се ам, оценява безопасността. Необходимо да има постепенно извеждане на експлоатация, е, постепенно извеждането експлоатация на съответните реактори. Това са нещата, които исках да спомена. Господин Оди, вие подчертахте, че има разлика между това между рамковата програма период от 7 години и Евроатом програмата в продължение на 5 години. Ние благодарим за вашето сътрудничество и за вашия принос. По отношение на Евратом, Европейския парламент няма същите възможности, каквито има съвета, но комисията винаги поставя Евратом като тема за обсъждане. Ще вземем всички мнения а, предвид, имам предвид Европейския парламент, въпреки че вие няма да ще привилегии и права съгласно Лисабонския договор, такива с каквито разполага съвета. Благодаря на всички за отличното сътрудничество и се надявам, че ще продължим а, да работим и в бъдеще така в името на иновациите, иновациите и конкурентоспособността и да работим за благото на нашите граждани. Благодаря, господин Смит. Сега имаме трима докладчици, които са останали. Съвсем накратко, не можем да покрием всички теми. Времето е ограничено по няколко а, минутки. Госпожа Мадорела. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на комисията за това, че обхвана голяма част от темите. Много от тези въпроси, които бяха засегнати, са ни познати. Те бяха обсъждани и ще бъдат обсъждани в бъдеще. Искам да се спре на шестото предизвикателство. Социални науки и сигурността трябва да останат заедно. Мисля, че се постигна съгласие между парламента и съвета по въпроса. Социалните науки, както каза господин Смит, е свързан с сигурността, но и с други предизвикателства, които са включени в предложението на комисията. Считаме, че научните изследвания в социалните науки е, могат да се разглеждат отделно и това е нещо добро за структурата на рамковата програма Хоризонт 2020 да се разделят въпросите за обществото, стълбата към върховите постижения, така както предлага комисията. Това предизвикателство е малко объркано и в него има какво ли не. Това е предизвикателството, в което са включени всички въпроси, на които не е намерено друго подходящо място. Считам, че предложението в нашия доклад е много по-ясно. Съгласна съм с госпожа Карвалю. Считам, че ще имаме възможност да обсъдим допълнително въпроса. Благодаря, госпожо председател. Аз също ви благодаря. Следващият оратор е госпожа Карвалю. Моля ви да бъдете кратка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Европейската комисия, на Робърт Смит, генералния директор, за неговите бележки. По мое мнение, всички ние работим в една и съща посока, за да имаме опростена, бързо финансирана рамкова програма за научни изследвания и иноваторство. Основните несъгласия са по два пункта и те бяха засегнати от колегата Мадорел. Става дума за разделенето на предизвикателство за обществото номер 6 и за разширяване на участието. Дали това е по-хоризонтален аспект, дали е в първи стълб, или ще се включи в шестото предизвикателство, така както предлага комисията. Това е тема, която трябва да обсъдим допълнително. Що се отнася до останалите неща, в съответствие с комисията и съвета имаме, мисля, сходни позиции. Тази програма е много амбициозна Парламентът я направи дори още по-амбициозна. Ние добавихме нови неща към и без друго амбициозната програма на комисията. За да постигнем успех в реализирането на Хоризонт 2020, ще се нуждаем от достатъчно финансиране и се надявам колегите, които имат думата, да помогнат, за да могат комисията, парламента и съвета да намерят достатъчно финансиране за Хоризонт 2020 и да постигнат съгласие, за да има необходимите средства, които да отговарят на амбициите ни, така както е посочено в Хоризонт 2020 за научните изследвания и иновациите. Всички говорят за този пакет, а той се нуждае от финансиране. И последният оратор е Питър Скинер. Искам да се спре на някои от въпросите, които бяха засегнати по-рано. Искам да отговоря на господин Видел Квадрас, който спомена за фундаменталните изследвания като необходими. Аз съм съгласен с него. Това, което аз казвам, че тези изследвания не трябва да са за сметка на действия по Мария Кюри. Не трябва да се изважда средства от там, за да се плаща за фундаментални изследвания. Всички говорят за, за растеж, но нищо, никой не описва какво точно има предвид научните изследвания трябва да са свързани с а, конкретни неща, които да са близки до нуждите на пазар, които да се реализират. А, и така, вместо да се насочват средствата към традиционни области на изследвания, да видим по какъв начин можем да стимулираме растежа. Става дума за малка сума. Идеята е да се привлекат частни средства. 5 към 1 да бъде съотношението, но има ограничение в използването на рисков капитал в Европейския съюз. Много неща не бяха споменати, но те трябва да са част от пакета. За целта нещата трябва да са близки а, до нуждите на пазара, не само да има фундаментални изследвания. Също трябва да се разглежда въпроса за безопасността на ядрената енергия, за безопасността на ядрения синтез. Всичко това обаче трябва да се свързва и с нуждите от а, а, енергия. И не трябва да се конкурират финансирането от бюджета. И ние ще продължим да работим заедно, заедно с комисията. Така че, господин Смит, за кратко отново искам. Съвсем накратко искам да говоря по въпросите, свързани с Та, много съм доволен от това, че господата Ламбертс и Йохансън говориха за това, че те беше замислен тук в парламента и наистина това е интересна идея, много обещаваща идея за оформяне на триъгълника на знанието. За това ние смятаме, че ИТА е един инструмент в рамките на Хоризонт 2020 година, който наистина ще допринесе за постигането на иновации. Благодаря ви, господин Шмидт. И така. Бих искал бих искала да благодаря колегата, който председателстващите при, преди това. Искам да кажа кои са крайните дати за внес на изменения. 26 юни за доклада Мадурел и за доклада Скинер, за доклада Карва Люи Матис 28 юни 12 часа. Също така, както и доклада Ламбертс ще разгледаме в две части измененията. Първи обмен на мнения на 17 септември, понеделник, ще направим първи обмен на мнения по измененията. Затова благодаря на докладчиците и докладчиците в Сянка, които обсъждаха този въпрос този след обед. Сега приключваме с този дебат. Втората част на днешното ни заседание е една друга поредица от доклади, които не са чисто технически свързани с Хоризонт 2020 година, но така или иначе са свързани тематично. За това давам думата на господин Кройцман, докладчик. Благодаря, госпожо председател. Приветствам предложението на Европейската комисия за конкурентоспособността на предприятия заетостта и малките и средни предприятия. Тук става въпроса за единствената програма, свързана с малките и средни и малки и средни предприятия. Тази програма е много важна. Заедно с стратегията Хоризонт 2020 година. Искам благодаря на всички за позатворното сътрудничество. В доклада включ чувам много предложения, но ще се радвам и за допълнителни предложения, които да обогатят доклада 2,5 милиарда евро са недостатъчни, като се има предвид милионното население в Европейския съюз. Моята политическа група от дълго време работи за за това да бъде намаляна, бюрокрация да бъде улеснен достъпа до пазара. Европейския съюз трябва да си постави по-амбициозна цел в тази насока и да подкрепи работата на високопоставената независима работна група. чрез ново законодателство. А, при приемането на ново законодателство трябва да се има предвид намаляването на административния товар. Трябва и с професионални организации а, да се работи съвместно за постигането на количествените цели. Тези количествени а, цели а, не значи, че са безпроблемни такива количествени цели са важни. Важни са да бъдат определени така, че да, да бъде намален административния бюрократичния товар. Допълнителната бюрокрация може да бъде избегната, като държавите членки системно прилагат а, теста по отношение на МСП и се търси а, насърчаване на конкурентоспособността. Трябва да се вземе предвид и дейността на микропредприятията. Втория приоритет е улесняване доска на МСП до финансиране. Програмата е важна в тази насока и ще допринесе за премахване на пропуските. Има и друга програма е, за предприемачество и иновации, е, от която могат да се черпат най-добрите практики по отношение на финансирането. Важно е да се насърчи създаването на работни места и да се насърчи растежа. Инструментите а, е, представляват голям интерес 11% от бюджета трябва да бъдат резервирани за споменати от мен инструменти. Комисията може да коригира съответната сума. Хоризонт 2020, програмата Косме, средствата могат да бъдат разпределени между двете програми. <clears throat> Важно е нещата да бъдат разграничени, от друга страна да има места за контакт към или центрове за контакт, към които да се обръщат МСП. Е, говорим тук и за зами над 150 ми, 150 хиляди евро, когато МСП иска да теглят кредит, който трябва да бъде а, одобрен от МГЗ. Обаче говорим а, тук, че тези ограничения трябва да бъдат премахнати в определени случаи. На следващо място програмата трябва да пренесе за това МСП да имат по-добър достъп до вътрешния пазар и до пазарта на трети страни. Важно е тази връзка да се използва мрежата Enterprise Europe. Мрежата обаче ам, не търпи успех във всички държави членки. Ето защо е необходимо услугите в рамките на мрежата да бъдат подобрени, да бъде изградена а, съответната структура във всичките държави членки, да се изготвят а, необходимите предложения. Важно е МСП да имат достъп до пазарите на трети държави, например Китай и други. Освен това, е необходимо в тази връзка да има функциониращи центрове за контакт. Необходимо е да се вземат предвид и обществените поръчки. Комисията, не, комисията трябва да да държи под око всичките мерки и е, дейности, които ще бъдат е, включени в е, програмите, които споменах, не на последно място по отношение на Косме. В моя доклад съм включил пет основни елемента. Програмата трябва да обхваща всички МСП. Това означава, че програмата не трябва да се ограничава само в рамките на МСП, които оперират в трансграничен мащаб. Има и други МСП, които оперират на регионално ниво и също са от голямо значение. Предприятия, които оперират на местно, регионално и национално а, ниво. Те също трябва да, се, а, да бъдат засегнати от а, мерките на ниво Европейския съюз. Трябва да се действа по такъв начин, а, че възможно, най-малко, възможно най-много МСП да профитират предприемите мерки, тъй като чрез МСП се създава добавена стойност в Европейския съюз. Първо, Искам да кажа, че Косме не е програма свързана с туризма. Не е правилно, не е правилно предложение не правим предложението МСП, които се занимават с туризъм, да бъдат изключени. За мен е важно и тези предприятия да бъдат насърчени, подпомогнати но не е добре, когато един сектор бъде бъде изолиран от другите или му се предостави допълнително финансиране, така нататък, тогава другите, другите предприятия, други сектори ще кажат, добре, а защо нашия сектор не е ли достатъчно важен? Да, трябва да бъдат предприяти специфични мерки. Този въпрос съм го засегнал чрез моите предложения за изменения. Косме е насочена към МСП. Важно е да има обединения на МСП, които да бъдат консултирани при изпълнението на, на мерките и програмата. Наясно съм, че комисията изразява резерви по тази тема, но нека да се помисли и за напред как може да се гарантира участието на МСП без да се създава допълнителен, бюрократичен товар за комисията. Ясно е, че комисията решава, но може би е разумно да приема и предложения, които идват от професионалните асоциации, асоциациите на МСП. На четвърто място Програмата не трябва да се ограничава само в рамките на растежа, ами е, в процеса на растеж на предприятието, ами трябва да се концентрира с всички фази на развитие на едно МСП. трябва, освен това, на неуспелите МСП да се окаже подкрепа, така че да им се даде нов е, шанс или пък да се намерят наследници, така да се каже, които да са готови да а, инвестират в а, малко и средно предприятие, което е в затруднение. Ораторът е прекъснат. А, да, веднага свършвам, като кажа, че е важно да си заложим амбициозни цели и да видим а, по какъв начин може по-добре да а, подплатим програмата с повече финансови средства. Благодаря ви. Екидо скуза, ма далтро канто. Моля да ме извините за това, че се опитах да ви прекъсна. Но това е последната точка от дневния ред и за съжаление загубите на време винаги са нежелателни. Благодаря Бих искал да благодаря на колегата за неговия смел подход и за цялата извършена от него работа. Смятам, че този доклад е много добър и ще бъде полезен за всички МСП. Програмата се стреми да намали административната тежест и да осигури достъп до пазари и финансиране за всички МСП, не само с трансгранична дейност или само опериращи в сферата на туризма, както предлага комисията. Много ви благодаря, че отчетохте моите изменения за намаляване на административното бреме. Много е важно да се намали бюрокрацията, която е една от основните пречки пред МСП. Аз също така смятам, че решението за прага за гаранциите за заеми когато заемите надвишават 150 хиляди евро и когато МСП нямат възможност да бъдат финансирани по хоризонт 2020 е добро решение. Мисля се, че е добре, че решението е намерено и се надявам, че съвета и комисията са доволни от това. По този начин няма да има бели петна в финансирането за малките и средни предприятия трябва да се помисли какво правят държавите членки, за да гарантират достъп до пазарите в трети страни на своите малки и средни предприятия. Що се отнася до размера на бюджета и финансирането, първо много е важно да се отбележи, че пакета не отразява политическото значение на МСП. Господин Кройцман споменя за 2,5 милиарда евро, които са половин процент от многогодишната финансова рамка. 2% извинете. Е, нека да не забравяме, че малките и средни предприятия са гръбнака и движещата сила за развитието на европейската економика. Също така си мисля, че за ден на 55% на програмата Косме ще позволи да се преодолее пречката пред развитието на Европа. Тези инструменти са много успешни. Смятам, че трябва да сме по-амбициозни. Трябва да заделим поне 65%. Благодаря, господин председател. Е. Благодаря ви. И аз бих искала да кажа няколко думи като докладчик сянка. Благодарности към господин Кройцман за извършената от него работа. Той анализира много задълбочено нещата, проучи проблемите много подробно, проблемите, с които се сблъсква сектора – и той много добре организира нашата подготвителната дейност. Както тук що каза колегата от НП, смятам, че много неща, които казваме за малките и средни предприятия и достойния, за съжаление, 0,2 процента от многодишни финансови рамка, които са заделени по програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средни предприятия, е нещо наистина много жалко обсъждането ни в Страсбург посочи, че ако всяко МСП наеме само още един човек, това ще реши изцяло проблема с безработицата в Европа. Това е един сектор, който наема малко хора, ако става дума за всяко отделно предприятие. Но като цяло тези предприятия са толкова много, че те наистина са важни за възстановяването на Европа. Разбира се, финансирането за програмата за конкурентоспособност на предприятията не е достатъчно и трябва да помислим за преразпределение в рамките на програмата. Също така е много важно да се помисли дали наистина трябва да се финансират всички несъществени спомагателни дейности, но наистина трябва да преосмислим кое точно трябва задължително да се финансира. Също така, от сегашния ни дебат ясно проличава, че има възможност да бъдат подпомогнати дейностите на МСП извън границите на Европейския съюз. Ние знаем, че глобализацията е важна за малките и дори микропредприятията, те могат да продават стоките си извън пределят на Европейския съюз. И тук един важен аспект е също информирането за финансовите ни програми. Не знам дали на вас ви се е случва, но когато аз се срещам с представители на частния сектор, с хората, които имат малки и средни предприятия, установявам много често, че банките – или хората, които са свързващото звено между парите, предоставени от Европейския съюз, включително по линия на Европейската инвестиционна банка и бенефициентите, не работят добре. Много често се губи връзката и това е така, защото банковския сектор, банковия сектор не е много заинтересован да разпространява информация за средства, които се предоставят по линия на Европейския съюз, защото това всъщност вреди на интересите на банките. Докладчика правилно посочи, че трябва да имаме програми за информиране и те трябва да бъдат реализирани задължително и трябва да бъдат много подробни. Трябва да предоставяме информация за потенциалните потребители на средства по тези програми и не трябва да допускаме финансовия сектор да пречи хората да получават подобна информация. Що се отнася до туризма, не съм изцяло съгласна с докладчика. Не мисля, че по този начин отклоняваме ресурси. Много програми за туризъм са много секторни. И имате туризъм, но имате много други дейности. Не най-малкото, защото трябва да популяризираме Европа и нейното многообразие, нейното богатство. И също така накрая за европейската мрежа от предприятия. Трябва да помолим Европейската комисия много внимателно да разгледа този въпрос, защото не всички компоненти от тази мрежа работят достатъчно добре или спълняя си капацитет. И ако ще се финансира тази мрежа, ние трябва да сме наясно как работи тази мрежа в Европейския съюз. Отново искам да благодаря на докладчика, който значително лесни нашата работа работата на докладчиците в сянка. И, както виждате, аз превеших времето, много ме е срам. Сега господин Видал Кавадрас има думата. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Малките и средни предприятия възлизат на над 90 на 100 от всички дружества в Европа. И те имат общи проблеми, например, затруднен достъп до пазара и финансирането, прекомерната бюрокрация и други. По тези причини имаме нужда една максимално ефективна програма, посветена на този сектор. Колегата Кройцман току-що представи своя доклад с редица подобрения, например – изрично се визира актът за малките предприятия, нещо, което трябва да бъде наша отправна точка при формулиране на политика спрямо малките и средни предприятия. Той също така предложи изменения, свързани с мрежата на европейските предприятия. Една доста ефективна мрежа, но която също така може да бъде подобрена. Също така може да бъде укрепена ролята на органи, които представляват малките и средни предприятия. Сдруженията на малките и средни предприятия трябва да бъдат високо оценени, защото те представляват този сектор. Докладчикът също така подчерта какъв е приноса на МСП за брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, което включва, разбира се, и сектора на туризма. Съгласен съм с госпожа Той, че е важно и интересно да имаме позовавания на сектора на туризма. Това е една сфера, в която трябва да работим в рамките на тази програма. Фортисима presencia на туризма, pues si queremos de verdad reforzar ние всички знаем, че в момента има криза в повечето държави членки. И това са предимно държави членки, които имат много голям туристически сектор. Затова е добре да посветим повече внимание на този сектор. Смятам, че изричното визиране на туризма ще бъде напълно уместно. Сега за прага за заемите, които могат да бъдат гарантирани аз мятам, че този праг е твърде нисък. Мисля си, че е добре да се увеличи сумата. Също следва да се отбележи, че малките и средни предприятия имат нужда от финансови инструменти на национално и на европейско ниво. Благодаря. Благодаря, госпожа Парея. Вече чухме някои общи коментари по същността на доклада. Съгласни сме с предложението на комисията, както и с това, което се предлага от докладчика. Считаме, че програмата е много важна за малките и средни предприятия, които са двигателят на економиката в Европейския съюз и трябва да им бъдат заделени повече ресурси от нас. Комисията били. ли пояснила какъв бюджет ще бъде заделен и по какъв начин ще бъдат разпределени средствата. Необходимо е също да се намали бюрокрацията. Постигнахме договореност в това отношение. Освен това искаме да се постигнат синергии между регионалните и национални власти в тази област. Този финансов инструмент е, трябва да се използва за гарантирането на заеми. Договорихме се, че 150 хиляди като прак е твърде е, ниска сума. Когато говорим за туризма, комисията включи този отрасъл тъй като а, в туризма има конкурентни, устойчиви, малки и средни предприятия. Освен това, те имат висок дял от БВП. Често а, те се свързват най-вече с а, Южна Европа, но има такива предприятия и в други държави, например в а, Германия. Това са предприятия, които генерират много работни места. Съгласна съм напълно, че трябва да бъде включен туризмът. Ще направим предложения за изменения за доусъвършенстване на доклада. Това, което е най-важно обаче е тази програма да получи бюджетът, който заслужава, иначе няма да има нужният ефект. Благодаря господин Хелдер от името на Европейската комисия за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика господин Кройцман, както и на членовете на комисията а, за научни изследвания за подкрепата, която казват на програмата Косме. В проекто доклада господин Кройцман подчертава важността от а, общностната подкрепа за малките и средни предприятия, осигуряване на достъп до финансиране, достъп до пазара, намаляване на административната тежест. Докладчикът предлага да се изяснят някои дейности, като посочва конкретни услуги, които да се предлагат. Това е полезно, но трябва да подчертая, че става дума за доклад, който ще е валиден до 2020. Затова не искаме да застрашаваме нужната гъвкавост на програмата Козме. Искам да припомня, че програмата СИП беше оценена и беше подчертана нуждата от гъвкаво, за да отговаря на нуждите на пазара. Ние ценим от страна на комисията приоритетите, очертани в доклад на господин Кройцман, да се почертае добавената стойност, да се използва ефекта на лоста. Що се отнася до намаляване на административната тежест, сегашната програма ще допринесе в това отношение когато бъдат прияти предложенията на комисията от другите институции. Ние имаме амбициозни цели, но трябва да се а, наблегне на качеството, не толкова на количеството. Необходимо е време обаче да се направи такава отсека, оценка на качеството. И това трябва да се прави непрекъснато. За финансовите инструменти две бележки заемите над 150 хиляди, броят на предприятията, които ще имат достъп до програмата, ще намалее, ако се увеличи процента от друга страна. При сегашният бюджет ще има по-малко за такива дейности, като рамковата програма за устойчива конкурентоспособност или други. Достъпа до пазари на третия страни. Вие казахте, че това е приоритет. Тук ние също считаме, че мрежата Enterprise Network може да се усъвършенства и това трябва да става постоянно. Но а, трябва да а, имаме също и отговор а, на поканите за представяне на заявки. Ние подчертаваме също, че приветстваме подчертаването на включването на специфични а, сфери. Необходимо е да се подчертае и а, важността на туризма и той да бъде включен. Съгласен съм с а, целите. На всеки два месеца ни организираме срещи с представители на малките и средни предприятия. Веднъж в годината организираме асамблея. Искаме да избегнем бюрокрацията в представителството. Понякога представителството на малките и средни предприятия получават субсидии. Виждате, че и тук малкото е по-добро. Относно бюджета, вие знаете, че комисията прави труден избор, знаете добре какви са предложенията на комисията, но отчитаме това, което казвате и ви благодаря отново за подкрепата, която казвате на тази програма. Колегата Кроуцман, когато моля да бъде много кратък, тъй като ние имаме обсъждане по още една точка от дневния ни ред и господин Калинс трябва да има възможност да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на положителни, за положителните отзиви. И а, съжалявам, че бяхме толкова дръзки, че да преосмислим един от елементите, включени в предложението на комисията, свързан с един определен сектор. А, не ставаше въпрос а, тук специално за туризма. Ние не искахме да бъде поощряване един единствен сектор. Но този сектор е споменат в съображенията, няма никакъв проблем. Още едно изречение е свързано с бюджета. И другите казаха, че 15% са прекалено малко, когато ставаше въпроси за Хоризонт 2020. Други казват 20% с незадължителен характер. Трябва всички да помислим. Вместо 15% за 8,5 милиарда. Комисията вместо да увеличава сумата до 20%, да говорим за финансиране на Космо от 0,2 на 0,5%, да говорим и за МСП, да увеличим праговете, ако имаме средства за това и нещата да са по-ясни за програмата. Ясно е, че ние не можем да създаваме никакви разпоредби. Всички елементи се включват в средносрочната рамка. Трябва заедно да помислим по този въпрос. Благодаря, благодаря за положителните отзиви от всички участници. Срокът за внасянето на изменения е сряда 20 до 12 часа. Сега господин Каринс да ни каже за състоянието на преговорите и за обмяната на информация. Thank you very much, chair. Много благодаря, господин председател. Мисля, че всички тук си спомнят, че в тази комисия ние приехме идеята за създаване на механизъм за обмен на информация относно междудържавните споразумения между държавите членки и трети страни в областта на енергетиката. И въведохме много стрикни условия, с които трябва да съобразяват държавите членки и да осигуряват прозрачност. Основната цел е да се гарантира това, че тези споразумения да са в съответствие с европейското законодателство, европейската енергийна политика, особено що се отнася до достъпа на трети страни до инфраструктурата имах поредица от три триалога с съвета и проблемът е, че независимо от решението на съвета през февруари миналата година за това, че е необходимо такова законодателството, повечето членове на съвета казват, че не искат изобщо да има такова законодателство, в каквато и да било форма. Те казаха, че те искат предложение трябва да изхожда от комисията. В парламента ни засилихме това предложение, но сега съвета не иска това предложение. В края на третия диалог обаче успях да постигна компромис за текста. Този компромисен текст е далеч от очакванията на тази парламентарна комисия, но все пак е една стъпка в правилната посока и е нещо по-добро, отколкото изобщо да няма законодателство. Компромисният текст не успява да осигури контрол на съответствието от страна на комисията и комисията ще разгледа този въпрос. Съветът изобщо не иска да съгласи с това. Това не е нещо, което е заложено в законодателството, обаче вече се предвижда предоставяне на вече сключените междудържавни споразумения и също така комисията ще има възможност след 3 години да се върне към този въпрос и да види какво работи и какво не. Така че сме в доста сложна ситуация. Парламентът и комисията искат нещо, което противоречи на желанията на съвета. Независимо от това, постигнахме компромисен текст и аз предлагам ние като парламент да се предвижим в посока съгласие на първо четене и да постигнем съгласие, защото в крайна сметка е по-добре да имаме някакво законодателство, отколкото никакво законодателство. По-добре да имаме една стъпка напред в правилната посока и след това да продължим по поетия път, отколкото след три години парламентът отново да започне от нулата. Така че това е най-доброто възможно, което можахме да постигнем и благодаря на докладчиците в Сянка, които участваха в заседанието на триалога и дори по време на последното заседание. Аз бях много настойчив и исках да обсъдим и други въпроси до такава степен, че представителят на съвета просто затвори рязко папката си и каза, че повече няма какво да обсъждаме. Да, видяхме някои доста странни реакции, но може би наистина натиск от съвета беше твърде силен за преговарящите от страна на съвета. Благодаря на докладчиците в Сянка за извършената от тях работа и моето предложение е да преминем към съгласие на първо четене, за да имаме все пак някакво законодателство. Благодаря ви, колега Каринш. Благодаря ви за това, че ни казахте, за това как са протичали преговорите и съм убедена, че вие максимално добре защитихте позицията на парламента. Сега господин Скинер, след това господин Ланге. Говоря от името на колегата, който не може да присъства, знам, че ви имахте много добри обсъждания с него и колегата ви благодари за прекрасната работа и доброто сътрудничество през целия процес. Обаче той е въздържан по въпрос за това, че държавите членки не искат да преговарят по въпроса поставен от парламента. Той споделя вашите позиции, но може би не с такава сила. Разбира се, ние смятаме, че е важно да имаме предварително становище от комисията за междудържавните споразумения в областта на енергетиката. Необходимо е изцяло да се проверява тяхната съвместимост с действащото законодателство и тъй като този текст не е включен в окончателния текст и в компромиса той предлага групата на социалистите да излезе с предложение, а именно нови изменения, които да бъдат подложени на гласуване с цел да се засили законодателството по време на пленарния процес. Така че да не бъдем поставени пред свършени факти. Благодаря ви. Благодаря ви. Има ли други желащи? господин Видал Квадрас и после господин Кройцман. Благодаря, искам да благодаря на докладчика. Сега имаме възможност да одобрим компромисът, който беше постигнат. Парламента има единодушие, всички искаме едно и също и ние искаме повече. Обаче ако комисията може да приеме компромиса и съвета може да приеме компромиса, то тогава всички ще сме доволни. А след няколко години ще можем да гласуваме а, това, с което разполагаме. Благодаря на докладчика. <clears throat> Благодаря ви, госпожо председател. Господин Каринш ни каза за компромисния текст това, което се получи, не отговаря на нашите цели. Ние искахме много повече. Ние искахме държавите членки да информират Европейската комисия за преговорите и за самите междудържавни споразумения между държавите членки в областта на енергетиката и трети страни. В крайна сметка, обаче, Съветът не отстъпи от своите първоначални позиции и всичко сега остава изцяло на осмотрение на държавите членки. Така че те няма да споделят информация, ако не искат. И Европейската комисия ще може само да отправя препоръки при подготовката на спорта споразуменията, ако държавите членки я помолят. Господин Каренш е прав. Хубаво е, че поне е вече задължително да се съобщава на комисията за това какви споразумения са сключени, какви ще бъдат сключени. Така че все пак ще имаме някаква степен на прозрачност и ще имаме основа, върху която да стъпим в бъдеще, за да продължим работата. За съжаление не успяхме да предложим нещо, което е да има повече обвързваща сила. Но не съм изненадан, аз самия съм участвал в много триалози. И в много от тях участваха също и представители на секретарията на тази парламентарна комисия. Обаче никога не съм виждал представител на съвета да затваря твърде енергично своята папка и да изхвърчава от залата за преговори. Може би това е било някакво изключение, що се отнася до поведението на съвета. Така ли, че искам да поздравя господин Каринш за неговото търпение и за това, че той успя да осигури основа за бъдещата ни работа. Господин Турмес. Яник Жадо работеше с вас в тясно сътрудничество и той също иска да ви благодари чрез мен. Ние като зелените споделяме по-скоро позицията на социалистите и ние смятаме, че ако искаме Европа да говори с един глас, ние трябва да имаме нещо повече от това, с което се съгласи съвета. Ние не искаме да се водят някакви тайни преговори и ние искаме да направим политическо изявление, до голяма степен съвпадащо с това на социалистите. Ние като парламент искаме Европейският съюз да говори с един глас в международен контекст и за това искаме законодателството да бъде по-амбициозно. Благодаря ви. Имате думата за да отговорите. Господин Карин, ще имате думата. Uh, Благодаря ви много. Благодаря на всички, които изразиха своята подкрепа на социалистите и демократите, на зелените, които имат по-различна гледна точка. В крайна сметка, коя е най-важната ни задача тук, в Европейския парламент? По мое мнение, това е да се приемат закони, най-добрите възможни закони. Политиката е света на желателното, приведен на езика на изпълнимото. Парламентът и съвета съвместно трябва да вземат решение, за да влезе в сила а, този документ. Може да искаме да направим политически изявления, но това ще се остане само политическо изявление, няма да има ефект върху законодателството в Европа. Но ако приемем този компромис, ние ще имаме влияние върху законодателството в Европа. И това е важна стъпка напред. И ще бъдем една стъпка по-близо до това да имаме обща европейска позиция по въпросите на енергетиката. Разбира се, това няма да бъде края на работата на парламента, началото на тази работа. И на последно място, двете дискусии, които проведох с комисаря Оттингер, на тях той изрази, че или ще имаме този компромисен текст, или няма да имаме законодателство в тази област. Благодаря ви. Благодаря на всички. Всички имаха възможност да изразят мнението си, включително господин Скинер, който си тръгна. Утре ще можем да гласуваме в комисията. Мисля, че изразявам мнението на всички, като дам а, възможност на господин Калфин да представи своят доклад, тъй като той няма да има възможност утре, тъй като участва в контактната група. Нека да му дадем няколко минути. Утре ще проведем по-задълбочен дебат, но без негово присъствие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, колеги, че позволихте това да стане. Няма да ви отнемам повече от 2-3 минути за да представя предложението на комисията. Става дума за изменение на директива от 2003 година за използване на публична информация. Идеята на предложението на комисията е, е твърде амбициозна и мисля, че парламента трябва да подкрепи тези амбиции на комисията, което означава, че трябва да поискаме от а, публичните власти да публикуват всичко в интернет, разбира се, с изключение на лични или класифицирани данни, свързани с националната сигурност. И на второ място тези данни да бъдат на разположение безплатно или при много ниска такса. Това е същността на предложението. Всичко вместо а, всичко да се публикува с малки изключения за някои области, в които може да има ограничения. Има две основни аргумента. Първият е принципа на демокрацията и на прозрачността на вземането на политически решения и достъп на обществеността а, до информация по един а, безпрепятствен начин след като бъде публикувана информацията, тя да може да бъде използвана отново и отново. Това ще е много полезно за бизнеса, особено за малките и средни предприятия. Някои считат, че ползите могат да достигнат до 140 милиарда годишно. Особено е важно това за малките и средни предприятия. Има няколко въпроса, заедно с колегите, които работят по темата, се срещнахме с представители на заинтересованите страни. Става дума за финансирането, за продажбата на информацията. Те имат своята аргументация, но от друга страна дънокоплаците са тези, които плащат за събирането и използването на информацията и, и да се иска от тях отново да плащат за информацията, когато я ползват, би поставил въпроси. На второ място става дума за създаването на надзорен орган. Някои се безпокоят, че това може да създаде допълнителна административна тежест и не трябва да, не, не трябва да се допуска. Третия въпрос е за обхвата на информацията, която трябва да се публикува. Тук се предлага принципа на субсидиарност, всяко правителство да реши какъв да бъде охвата на тази информация, но достъпът до информация, правото на достъп до информация трябва да бъде водещия принцип. Трябва да има сериозни основания да не се публикува някаква информация. На четвърто място за сроковете, кога трябва да се прави. Това е скъпо скъпоструващ процес за някои институции като обществените библиотеки и други. Това може да изисква допълнителни разходи, но в бъдеще информацията трябва да се публикува и постепенно съществуващата информация да се качва а, по цифров път. И най-накрая имаше безпокойства дали трябва за изискването форматът да може да се чете от машини. Много важно е това да се постигне, за да могат да, да използват гражданите тази информация многократно. Могат да се намерят отговори на безпокойствата, изразени от различни заинтересовани страни, и имаме всички основания да подкрепим силно предложението на Европейската комисия, като го обогатим или пък създадем нови възможности, но общата идея трябва да остане, че трябва да е достъпна информацията по интернет, без да постъпват допълнителни искания и заявки. За това става дума в директивата. И така ще представя въпроса. Искам да благодаря на докладчиците във всяка от различните групи. Вече проведохме среща и очаквам, че ще има много добро сътрудничество през идните седмици и месеци. Благодаря ви. Благодаря. Господин Калфин, разискванията по въпроса ще се състоят утре. Обедена съм, че въпреки, че няма да сте тук, Имате основна причина, защото ще защитите бюджета ни. С това обявявам заседанието на комисията за закрито и ще продължим с заседание на координаторите при закрити врата. parte di questa riunione. Grazie. Due minuti di attesa. Две минути пауза преди да продължим с заседанието на координаторите при закрити врата.